Преводачите ви уведомяват, че за съжаление водят трудов спор с управлението на ЕП относно техните нови наложени условия на труд, довели до предупреждение за стачни действия. Качеството на услугата за депутатите и европейските граждани е изложено на опасност. Вследствие на трудовия спор, със съжаление ви уведомяваме, че предоставянето на преводаческата услуга ще бъде прекратено в 15.30 съгласно предвидената програма. 17.30, извинете. Или 5.30. А, сега ще ви прочета пред това, което искат нашите преводачи да кажат, което слушателите вече чуха от кабината. La qualité du service fourni aux députés et aux citoyens européens s'en trouve menacée. À raison de ce conflit,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 Извинявам се предварително, че започваме с 12 минути закъснение, така или иначе ще приключим в 17.30, както е записано. Втора точка Можете да намерите всички документи в приложението e-meeting, както може да ни гледате и по интернет. Трета точка. Днес имаме екипи, които снимат нашата работа от АРД, германска телевизия и Франс телевизион, френски канал. Това бяха съобщенията на председателя. Благодаря на всички вас за това, че сте тук. Всички групи са представени. Много е важно нашето заседание днес. Поетапно изпълняваме мандата, който ни бе даден. Става дума за протоколите за пускане на пазара на различни молекули. Става дума за процедурата за даване на разрешение за използване на пестициди, становището на ЕФСА и нейното, нейната проекта за оценка както и класификацията на активните вещества. Имаме представители на ЕФСА. Отново благодаря, че сте тук. Благодаря, че директорът е тук, както и на господин Тарасона, който отново е тук, ще говори от името на тази агенция. Става дума за класификация. Благодаря на господин Бьорн Ансен, който е генерален директор, господин Джак Дорин и господин Анри Кариелайнен. Съжалявам, се, съжалявам, ако погрешно произнасям имената ви. Отново ще говорим за класификацията и класифицирането. Господин Пол Норс също ще чуем. Добре дошъл. И накрая Крост Кристофър Джей Портие. Благодаря, че сте тук. Вие също ще привнесете нови елементи, ще допълните. Не говоря за спорни моменти, говоря за допълване на анализа, тъй като той е много важен. Като депутати да опознаем по-добре процедурата. Искам да припомня правилата. Те са традиционни за нас. Общо. Казвам го за всички. Моля да го кажете и на колегите ви, които идват малко по-късно и може да са забравили процедурата, но така или иначе искам да го кажа от името на координаторите, че принципът остава същия. Ще дадем думата по 10 минути на всеки един от нашите гости, който ще представи своята тема. След това научния механизъм за предоставяне на съвети също 10 минути. След това имаме въпроси и отговори на принципа на пинг-понга. Може да задавате въпроси, ако сте съдокладчици или като депутати само, без да сте съдокладчици, по две минути за въпрос и две минути за отговор. Ако не е удовлетворителен отговор, депутатът може да допълни с 30-секунден въпрос, който да изисква прецизиране на отговора. Припомням ви правилата, защото иначе много бързо всеки надскача времето, което му е отделено. Отново две минути за отговор. Така че първо имаме изказвания, двама докладчици са докладчици и докладчици в сянка. И след това втори кръг, координаторите на различните групи. Две минути отговор и след това спонтанни изказвания ще дадем възможност депутатите да задават въпроси. И ЕФСА, и ЕКА, господин Портие, както и агенцията. Това бяха правилата за днешния следобяд. Аз ще бъда арбитър, така че трябва да ми помагате. Ще ви бъда благодарен, ако го направите, за да може бързо да се предава думата и да може да получим отговори на въпросите, които задаваме. Благодаря ви, че ни изпратихте и писмени отговори на списъка с въпроси, който ви изпратихме. Благодаря, нищо, че малко късно ги получихме. Те ще бъдат публикувани на сайта на нашата комисия ПЕСТ и въпросите и отговорите, за да може да има демократичност. Искаме да излезем с един качествен доклад. И така, искам сега да навляза в темата и веднага да дам думата на ЕФСА за представяне от 10 минути, за което благодаря. Благодаря ви наистина. Говорете, ще ви помоля 10 минути. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря, председателю. Уважаеми евродепутати, благодаря за това, че ни поканихте отново в комисията ПЕСТ. За трети път вече сме пред вас. Опитваме се да направим всичко възможно, за да подкрепим вашата работа. Срещнахме се в през април, след това се видяхме в Парма и днес се виждаме за трети път. Предишните пъти, когато бяхме тук, пък и в Парма, говорихме много за процедурата, за това как правим оценка на активните вещества, на пестицидите в ЕФСА. Говорихме за методологии, за доказателствата, които използваме, за експертите, за това как използваме проучвания на промишлеността, научна литература, как прилагаме подхода за тежестта на доказателствата. Говорихме също за ролята на експертите, които използваме в процеса на оценка на партньорска оценка и как си сътрудничим с държавите членки в тази двойствена процедура. И Третата част от това, което се опитахме да ви кажем, е свързан с независимостта на данните, на методологиите, на хората, на прозрачността на процеса. Съсредоточихме се също така и върху твърдения, които бяха направени в залата и се надяваме, че успяхме да ви обясним, да ви покажем как работим чисто научно и различни твърдения, които бяха направени, всъщност не почиват върху факти. Искам да се съсредоточа сега върху други въпроси. Няма да се върна на тази тема, макар че сме готови да отговорим на въпроси, ако има такива, които не са получили отговор. В самото начало ще започна с едно сравнение на класификацията, което направихме заедно с Международната агенция за изследване на рака – и тук искаме да ви покажем, ако може да смените екрана, тук искаме да ви покажем, че класифицирането е един сложен научен процес. Това всъщност е едно сравнение между 54 пестицида, които са оценени и от двете системи. И системата на Международната агенция за изследване на рака ЯРК и ние, нас. От тези 54 в 29 случая имаме еквивалентно класифициране. Но в 25 случая стигнахме до различни предложения за класифициране между Международната агенция и Европейската система. Ако погледнем тези 25 случая, ще видим, че 14 от тях, при 14 от тях предложението на Европейския съюз е по-стриктно по-консервативно от това, което предлага Международната агенция за следване на рака. В 11 случая пък е точно обратното. И един от тези 11 случая е глифозата. В този слайд се крият важни послания, а те са, че средно нашата система е по-консервативна, що се отнася до класифицирането. Също така на този слайд се вижда, че системата работи. Тоест, няма систематичен уклон в една посока или в друга. Глифосатът е просто един от 54 други пестицида. Също така става ясно, че твърденията, които се направиха в миналото, че европейската система е погрешна, чисто научно, не се подкрепят от доказателствата. Също така е интересно да се отбележи, че до като не се чу случая за глифосата, никой не се интересуваше от това и изведнъж, след като излезе случая с глифосата, започна да се обръща внимание на разликата в оценките. Ако и аз бях като вас човек, изготвящ политики, щях също да смятам, че тази разлика води до трудност при изготвяне на политики, до неяснота. Затова трябва да намерим някакви обяснения за това, защо възникват тези случаи. И така мисля, че можем да навлезем в подробности, защото имаме и сред нас колегите от Агенцията по химикалите, ЕЧА, които отговарят точно за класифицирането на химикалите. След това, как може системата да бъде подобрена? Доста време прекарахме върху това да видим как може да работи по-добре системата. Има едно предложение сега, което влиза в процеса на съвместно вземане на решение. Става дума за изменение на регламент 178 за храните. Благодарим на Европейската комисия, че след инициатива на гражданите Европейската комисия реагира много бързо и излезе с законодателно предложение за нови мерки за прозрач... прозрачност, както и за актуализиране на модела на управление на ЕФСА, за да може той, е, тя да отговаря на другите европейски агенции и да има по-ясна комуникация на риска между менеджерите на риска, агенциите, но и държавите членки. И това предложението на Европейската комисия ще доведе и до допълнителен бюджет, което сега ние имаме конфликт на интереси. Разбира се, че аз като изпълнителен директор на ЕФСА също смятам, всъщност смятам, че е нужно да имат допълнителни мерки за прозрачност, допълнителни мерки за увеличаване на надежността на проучванията, които използваме, но и за допълнителния бюджет също, който е нужен, за да се е, изпълни този нов регламент. Следващия слайд. Нещо друго, което правим, нямайки предвид законодателните промени, е, че Политиките за конфликт на интереса бяха подсилени. Ние сме в постоянен диалог с Европейския парламент за актуализиране и укрепване на правилата за конфликт на интереси и за експертите, назначени от държавите членки. Работим в тясно сътрудничество вече години с колегите в Хелсинки, в ЕКА. Има и предложение че хармонизацията на процесите на оценка на риска и класификация трябва да бъдат съчетани. Това е важно, за да няма разминаване в сроковете. За да няма първо оценка и след две години класификация от ЕКА. След това работим с нашата мрежа за пестицидите в държавите членки. В работата си за пестициди се опитваме също и да допринасяме. Излязахме с технически доклад в инициативата за по-добро нормотворчество. така че ние инвестираме пари и ресурси в подобряването на системата. Това е постоянен процес – и накрая, последния слайд, когато говорим за научни инициативи, и това го казахме пред комисията ПЕСТ в Парма, знаем, че е нужен напредък в науката по различни фронтове. Аз споменах само кумулативното излагане и кумулативната оценка на риска при пестицидите ние извършваме наистина много напреднала научна работа и не можем да извършим цялата тази работа, която искаме да извършим заради ограничение на бюджета. Искаме един модел за пестицидите, който да е ландшафен и който също ще подобри защитата на околната среда, както и нецелевите организми. И това води до въпроса как методологията ни да бъде актуализирана. Ние сме научна организация. Искаме не само да следваме науката, искаме да сме двигател на напредъка. Но отново трябва да изляза с въпроса за ресурсите. Много благодаря на председателя на комисията, който след посещението в Парма съвсем ясно каза, че ЕФСА има нужда от повече ресурси, за да може да работим по-добре по пестицидите. Като са, законода... са законодатели, вие може да окажете огромно въздействие върху бъдещия бюджет на ЕФСА и що се отнася до науката. Не само предложението 178. Става дума за прозрачност, за достъпността на данните. Тук говорим вече за истинска наука и не сме финансирани така, че науката наистина да е на преден план. Благодаря. Благодаря, господин Орл. Давам думата на ЕКА за 10 минути отново. Не. Йон Хансен. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Аз също трябва да кажа, че съм много доволен от това, че за първи път съм при вас и представлявам Европейската агенция по химикали. Аз съм ръководител на тази агенция, служител, който допринася за демокрацията в действие, както и вие казахте, господин председател. Важно е да се пояснят въпросите около глифозата. Също така самият факт, че ние се събираме тук, за да говорим за начина на работа на нашата агенция, показва ясно, че в крайна сметка системата работи. Ние си свършихме работата и сега сме заедно, за да обсъдим Идеята е да научим едни от други и да направим подобрения там, където това е възможно. Със сигурност очаквам с нетърпение дебата по-късно днес. Основното, което искам да кажа днес. Ще поговоря за нашата агенция ЕКА и след това за някои от нашите дейности – ЕКА беше създадена преди около 10 години в Хелзинки. Ние изпълняваме научни и административни задачи по РИЧ, по регламента за класифицирането, етикетирането и опаковането и регламента, който прилага Амстердамската конвенция – също така на нас са възложени и допълнителни задачи по рамковата директива, която беше приета наскоро. Работим и съгласно регламента за постоянните органични замърсители разглеждаме най-различни химикали, най-различни интересни теми. Ето тук виждате на този слайд, че глифозата е една от темите, но ние сме работили и по бисфенола, по татуировките, по микропластмасата и някои общи научни въпроси, свързани с химикалите. Що се отнася до глифозата ние изготвихме научно становище за Комитета по оценка на риска в контекста на регламента за класифицирането и етикетирането. Нашето заключение беше, че химикалът има токсично качество за човешкото здраве, вреди на зрението и на околната среда – Същевременно няма токсичност по много други точки, най-вече разглежданите на това заседание. Нека кажа няколко общи думи за класификацията и етикетирането и отнеса казаното към глифозата – И ние и нашите предшественици се занимават с тези въпроси по класифицирането и етикетирането вече 30-40 години. На първо място този регламент за класифициране и етикетиране се прилага от страна на нашата агенция. Разглеждаме опасностите от различни химикали и определяме опасността, свързана с тях. Правното основание е този регламент, който на практика прилага споразумението на Обединените нации за глобално хармонизираната система. Тази система е хармонизирана по целия свят. Тя се отнася и до потребителите, и до работниците, и до превоза. Ние прилагаме регламента възоснова на споразумението. Тук става дума принципно за 4 стъпки. Имаме тестовете, които се правят след това. Контакти с индустрията, индустрията заплаща за тези изпитвания – Работим и с научните становища. В нашия случай това го прави ЕКА. Тя прави преглед на извършеното в държавите членки. Що се отнася до нашите методи за тестове, те също са съгласувани на световно ниво. Това се отнася и до изпитването върху животни. Пак казвам, тестовете са международно съгласувани. Системата за одит също е международно съгласувана. Ние се водим от добрите лабораторни практики. Местата за тестване се определят от държавите членки под чадъра на ОИСР. Същевременно това, което се прави е оценка на резултатите от теста, като има пълен достъп до окончателния доклад. След това се съставя предложение. В предложението се сравняват всички резултати и то се изпраща на ЕКА след което се прави оценка на работата на компетентния орган в държавата членка и това, което е записал този орган в доклада си. След разискванията се стига до единодушно решение – ние представяме това решение на комисията и се преминава към процедурата на комитология. Принципно това се прави в науката. Ученият стига до някакъв резултат, след това имаме научна публикация, след това рецензия от експерти, за да може резултата да се оповести. Тази система се прилага и при нас от Центъра за изпитване до окончателното оповестяване. При глифозата имаше доста проучвания, които ние трябваше да оценим. За да направим оценката, ние се позовахме на критериите от регламента за класифицирането – ние стъпваме върху доказателствата. Необходимо е да се види дали данните представляват достатъчен доказателствен материал за изпълнение на критериите. Има определен прак. Трябва натрупване на доказателствен материал, за да се направи класификацията. При глифозата имахме много информация, много данни, някои данни посочваха положителни резултати, други отрицателни. В тази сложна обстановка ние решихме да претеглим доказателствата и да видим дали при положителните резултати има последователност и повторяемост. При глифозата разгледахме всички постъпили данни – Опитахме се да определим последователността и Комитета за оценка на риска стигна до заключението, че данните не са достатъчни, за да се изпълнят критериите на регламента по класифицирането. Това беше и нашето становище пред Европейската комисия. Това, което описах за глифосата е само един от случаите. В Европа има 4000 вещества, класифицирани в Европа през последните 40 години. Ние сме раз... работили по 300 от тях. От тях 30% бяха вещества, определени като канцерогенни. С други думи, при тях има достатъчно доказателства, за да се покрият критериите за канцерогенност, но ще спра до тук. Благодаря ви. Много ви благодаря. Без да правим пауза, веднага ще дам думата на господин Пол Нърс благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги и депутати. Благодаря за възможността да говоря пред вас тази, този следобед. Аз съм член на научна консултативна група от старши научни съветници от Женева. Тази група се състои от 7 е, съветника. Те не са наети от комисията, но те съветват комисията. Ние сме подкрепени в нашата работа от консорциум от академични научни работници от целия свят. Ние бяхме помолени от комисията да се занимаем с този въпрос, а именно как да направим настоящата процедура за разрешаване на продукти на за, е, за растителна защита по-добра. Ние проучихме различни източници, литературни източници и накрая излязохме с този доклад. Започнахме Започнахме с обща препоръка. Обществото има различни мнения за това как да се произвежда храната, включително какви са приемливите рискове, каква е продоволствената сигурност, достъпността, как да защитим екологичната система и околната среда. Всички тези въпроси могат да бъдат в конфликт един с друг. Това е много сложен въпрос всъщност като цяло. Ето защо ние препоръчваме на комисията да опосредства една широка дискусия в Европа, за да създаде една европейска визия за производство на храни, включително и ролята на продуктите за растителна защита. Тоест, трябва един съвместен подход, общ подход – където са взети предвид всички аспекти за разходите и ползите за обществото. обществото. Това е наистина един научен въпрос, но въпрос, който, е, и по който имаме нужда от най-добрия научен съвет. Областите, които трябва да бъдат подобрени. В нашето становище ние се спираме на, редици, на редица области, които са важни. И има напрежение между различните дневни редове в областта на селското стопанство, на риска, на опасностите. Нека си спомним, че няма нулев риск. Не може да осигурим нулев риск. Е, и тук се включва и използването на продуктите за растителна защита. Дуалната система е много сложна. Как могат да се третират различните, различаващите се мнения, как да се справим с влиянията върху околната среда. Всичко това е, заема своето място в нашето становище. Имаме седем препоръки, на които, които ще обобщя най-напред – трябва ни повече яснота за нашите цели за защита. Трябва да сме по-ясни е, по отношение на целите, като имаме предвид напреженията, за които говорих. Какви трябва да бъдат тези цели? Дали целите се подкрепят от всички, дали хората ги разбират? Трябва да има ясни критерии и ниво за приемлив риск, включително и риска от неупотреба на продукти за растителна защита. Трябва да имаме и по-ясна комуникация по отношение на всички тези важни въпроси. На второ място, трябва да помислим за това как да подобрим системата за одобряване на продуктите за растителна защита. Продуктите за растителна защита се оценяват за риск на европейско равнище. Това означава, че имаме един механизъм на европейско равнище, равнище който включва ЕФСА и компетентните органи от държавите членки. Ние препоръчваме системата да се основава на рецептите т.е. да се анализират целите рецепти на продуктите за растителна защита, а не само да се анализира активното вещество. Трябва да има единно решение или на ниво държава членка, или на ниво Евро... Европейски съюз. На трето място, трябва ни по-добра постпазарна, следпазарна бдителност – това означава епидемиологични изследвания, мониторинг, изследване на продуктите за растителна защита и техните въздействия и влияния. Тоест, да има възможност да се разбере какво става със здравето на хората. Това в момента не, не е отразено в оценката. На четвърто място трябва да имаме по-ясно, по-ясно знание и по-ясен капацитет в Европейския съюз. Трябва да разберем по-добре променящата се природа на продуктите за растителна защита, защото това може, това не са просто химични вещества, това може да са нано вещества. Трябва да помислим за смесите, за смесите от съставките и за излагаемостта, общата, общото излагане на култури и хора. Трябва да помислим и за създаване на центрове за най-добри практики, в които продукти за растителна защита да бъдат изследване. На пето място предпазарни изследвания. Тук ключовата дума е прозрачност и обзор. Да искаме да подобрим качеството на последващите досиета. Пререгистрирането на изследванията е предварително условие за подобряване на на прозрачността. Това се практикува в областта на медицината. Освен това, трябват ни критерии за поверителността на данните, защото всичко това накърнява прозрачността на данните, особено когато те са поверителни. На следващо място рискове, опасности, заплахи, разходи и предимство. Нека помним, че винаги има рискови аспекти каквото и да правим. И това е ясно, това се вижда. Колко животни ни трябват за провеждане на опита. Това са все аспекти на риска, не, не на опасността. Трябва да се провеждат и сравнителни оценки на риска, като се сравнят стари и нови продукти за растителна защита. Тук сравнението би било много полезно и трябва да мислим за разходно ефективността и оценката и това също би било много полезно. И накрая, нещо важно за настоящата дискусия, а именно как да третираме различаващите се оценки, научни оценки. Това е важно за доверието в научните оценки и изследвания. Някои от нещата, които споменах, ще осигурят по-добри научни практики, които ще подслонят и осветлят разликите в различните стан... научни становища. Но ето има разлики в определени области, например глифозата. Тук разликите трудно могат да се планират. Имаме предложение, например, укрепване на международното сътрудничество, естествено в рамките на Европейския съюз, но също така и с агенции извън Европейския съюз. Но въпреки това разликите продължават. Сега въпросът е доколко е недоволно обществото. Тук консултативната научна група може да бъде помолена да, да даде допълнително становище, научно становище. Ние може да разгледаме доказателствата и заключенията на различните е, научни становища. Ще създадем панел без конфликт на интереси и ще, създ... ще излезем с съответен доклад. Това би дало едно допълнително равнище в екстремни случаи, които надявам се да не са чести, което би било много полезно. Ето, като например в случая с глифозата – ако нещо подобно се появи отново, това допълнително равнище, това допълнително научно равнище би било от голяма полза. Благодаря ви. Наявам се. Ако искате да е, се задълбочите в подробностите на нашето изложение, имате на разположение целият доклад. Благодаря. Сега дам думата на господин Портие за 10 минути. Благодаря. Приятелин. Добър ден, председателю, почитаеми депутати на комисията ПЕСТ, почитаеми евродепутати. Благодаря ви за това, че ме поканихте днес да говоря пред вас. Ще говоря по два въпроса. Е, недостатъчна оценка на научните постижения, свързани с пестицидите и идеи за подобряване на процеса на преглед. А, интересно, всичко работи. Управлението на риска от е, химикали представлява голям риск. Има голяма литература за токсикологичните и епидемиологичните данни е, по тях. Има национална система за токсикология, както и програмата на агенцията, която се която управлявах в САЩ, която се занимава с тази тема, разработихме различни указания. Тези указания целяха това, че процесът да е прозрачен и научно постижим. Имаме нужда от независими учени и затова използвахме и най-добрите подходи. Такива указания съществуват и за оценка на пестицидите тук в Европа. Изчетах указанията на ОИСР, както и регламента за класифициране, етикетиране и опаковане. Те са разумни и би трябвало да доведат до добре обосновани решения. Има някои сфери, където има нужда обаче от пояснения. Те са изложени тук. Що се отнася до статистическия анализ, указанията са неясни. Нужен е конкретен тест, който да се използва за определен вид данни. Нужно е да има експлицитни правила за това кога да се използват а, исторически контролни механизъм. Наличието а, на а, различни лези от а, злокачествен а, тип също трябва да се вземат предвид и при оценените животни. Има ограничени оценки а, за епидемиологичните данни. Типовите проучвания, които се правят, бързо се променят. Указанията имат нужда от актуализация, така щото новите доказателства да се включат в прегледа. По този въпрос съм съгласен с прежнеговорившите. Агенциите, следващия слайд, агенциите трябва да изготвят техните собствени прегледи, а не да разчитат на такива изготвени от индустрията. През годините съм казвал на студентите си винаги, че този, който изготви първата чернова, налага общия тон на документа след него. За това може да се появи уклон, уклон в оценката. Прегледа трябва да включва всички научни доказателства, включително такива за състав, което е записано и във въпросите, които... Извинете, в отговорите на въпросите, които ми изпратихте. Трябва да се използват силни статистически процедури, например част от статистическите подходи, които се използват, не са от най-добрите. Например, теста на Фишър когато има сходни резултати, трябва да се използва метааналитични, използват метааналитични техники, особено когато имаме констатации, които са с обратен знак. Прозрачността е много важна. Само ако проучванията се публикуват публично, може да преценят другите дали адекватно е направен този преглед. Липсата на прозрачност води до липса на доверие, което всъщност уронва и престижа на агенциите. Съобщаването на резултатите на една оценка също е много важно. Нужно е да се положат усилия тези прегледи да бъдат ясни и четивни, както и разбираеми. Настоящите прегледи са много сложни. Ще бъде полезно да има и ясна, ясна, ясен логоритъм, по който е минала съответната група, за да стигне до определен резултат, а не просто да се каже, че се стига до този извод поради а, убедителни доказателства. И така, сега за управлението. Подновяването на пестицидни лицензи. Обикновено има много доказателства, когато се прави такъв преглед. Не може да се очаква един комитет от няколко учена да разполага с всички познания. Не може управленски експерти да разглеждат научна литература и да определят дали има риск за здравето или епидемиолози, които пък да дават съвети за теми, които не са по тяхната специалност. Нужно е да се използват е, биолози по биологически въпроси, експерти по рака, по ракови заболявания и така нататък. Участието на външни експерти, е, експерти извинете, трябва да бъде насърчавано и да се използва редовно при такива оценки. Един от най-големите проблеми при оценката на данните е да се резюмира всяко едно проучване. Това изисква много усилия. Има организации, които могат да го направят вместо вас. Те са независими от индустрията. Ние ги използваме в Националната програма по токсикология, както и други американски организации, и то успешно. Изумявам се, че през 2018 година информацията, която се подава от промишлеността към регулаторните органи, не е в електронен вид – в един определен формат, който даде възможност агенцията да пре или доанализира данните, тогава както прецени. Надявам се това да се промени, ако не се е променило вече. Това трябва да е задължително, за да може да се преодолеят всякакви грешки, когато от хартия се качва на компютър информацията. Нужно е да има сертификация от тестовите лаборатории за информацията, която се получава от агенцията и че това е наистина информацията, която лабораторията е изпратила на индустрията, че е коректна и че е цялостна що се отнася до цялото доказателство е, и всички доказателства, които, с които те разполагат. Също може да е полезно да се разработи нещо като националната токсикологична програма в САЩ, при вас в Европа. Там се свързват национални здравни институти. Тази програма няма нищо общо с регулаторния процес. Нарочно е направена така, за да има ясна демаркационна линия между науката и управлението на риска. Тази национална програма има изпълнителен комитет, който включва ръководители на 9 агенции от САЩ, като Центъра за управление на заболяванията, токсикологични институти и така нататък. Те залагат а, кои химикали да се тестват, за каква токсичност, но не казват как точно да се извършват тестовете. Когато е, съществува такава програма или агенция, европейските агенции ще могат много бързо да получават информация, която им липсва и да видят какви са появяващите се заплахи. Имам още нещо, което искам да кажа и накрая. Всеки, който участва в е, оценката на пестицид, трябва да подпише декларация за липса на конфликт на интереси или нещо подобно. Благодаря. Мерси. Благодаря ви, господин Портие. И сега вече мисля, че е време да започнем дебата с въпросите на колегите. Имаме два съдокладчика на мястото на господин Лиз, господин Аримо. Благодаря, господин председател. Имам четири въпроса. Първият е към всички експерти. Много внимателно слушах господин Нърс. Той до някъде отговори на моите въпроси. Не когато се работи върху ново законодателство, е ясно, че препоръките трябва да се вземат под внимание. Сега моят въпрос е, какво е мнението на експертите? Смятате ли, че процедурата е достатъчно добре дефинирана? Всички рискове ли са взети предвид? Тоест, имаме две процедури едната за веществото, другата за продукта. Не би ли трябвало, в крайна сметка, да се оценят въздействията върху здравето на животните и хората, т.е. излагането, дали за нас съответните продукти и вещества не представляват опасност. На второ място бе казано, че суровите данни за глифозата – Що се отнася до канцерогенността, не са били взети предвид. Защо не са били взети предвид? Това е моят въпрос. И още два въпроса към господин Орл и господин Хансен. Господин Хансен, вие казахте за глифозата, че учените са казали, че доказателствата не са достатъчно а, последователни, кохерентни. Кой дефинира обаче тази съотносимост и принципа на предпазливост? Къде остава той при тази дефиниция? Не би ли трябвало да се реагира по друг начин? Кой е дефинирал така наречената консистенси? И на следващо място – достъпа до суровите данни. Има вече няколко решения на Европейския съд Европейската агенция по лекарствата казва, че няма такава, че не е спазен съответния принцип за достъп. Може би точно този принцип за достъпа до суровите данни трябва да се спазва. Мерси. Благодаря. Нека ви напомня правилата. Една минута, един въпрос и след това ще чуем отговорите. Като ще помоля всички да се придържат към времето за отговора, защото всички въпроси са важни, разбира се, но трябва да се грижим за равновесието. Така че господин Нърс вие бяхте първия запитан и разполагате с две минути да отговорите на господин Аримонт. Благодаря ви. Ние разглеждаме веществата и продуктите в нашия доклад. Очевидно е много важно да се анализира крайния продукт който съдържа активното вещество, както и тъй наречените коформуланти, които определят до голяма степен въздействието на това активно вещество. Процедурата е сложна, защото има различни формуланти. Ние не бива да подценяваме проблема, но ми се струва, че това си струва да бъде анализирано по-внимателно. В други области нашия доклад задава препоръките за бъдещите дискусии. Ние не даваме всички отговори. По-скоро това са стъпки в правилната посока, но някои подробности ще трябва да се доуточнят. Темата за поверителността на данните. Нещо, което не споменах е очевидното. Обществеността трябва да бъде на наша страна, ако искаме От друга страна обаче да има поверителност на данните, ние трябва много внимателно да управляваме тези данни без да крием темата. Благодаря господин Барт Стас за една минута. Благодаря ви, господин председател. На първо място благодаря на всички, които направиха презентации днес. Благодаря и за писмените отговори. ЕФСА започна с слайд, в, който показва сравнение между 54 пестицида 2017 година и съответно еквивалентите на Международната организация за изследване на рака. Е, виждаме, че тяхната оценка е била по-строга. При глифосата има конфликт между ЕФСА и АЯРК, Международната агенция за изследване на рака. Искам да попитам господин Портие следното. Във вашата презентация вие стигнахте накрая до един набор от препоръки и необходимостта от допрецизиране. Същевременно информацията трябва да е обществено достъпна. Това ли е причината в 47% от случаите да има разминаване между оценките на ЕФСА и на АЯРК? Благодаря ви. Може би голямата разлика е свързана с преразглеждането на РИЧ и това в коя година се прави. Защото е ясно, че това води до промяна. След това въпросът за прозрачността. За мен той е най-важният като част от работата по проблема. Аз ще кажа това, което каза Евса. Имаше ограничения върху научните усилия, които се отразиха и върху мен при оценката. А за това кой взема решението, когато нашите резултати се разминават – и как можем да говорим за съгласие, то ще ви кажа, че ние в науката имаме как начини да се справим. Например, метаанализа, който се използва при епидемиологията. Това се прилага и при други изследвания, например изследвания на животни. Там данните се събират и акумулират, което е още по-убедителен метод от мета данните. Благодаря. Си, donc, euh, je demande à Simona Bonafé. Благодаря, Симона Бонафе. И аз искам да благодаря на всички докладчици, които се изказаха днес. И аз ще говоря за това, което говори колегата Стас. Въпросът ми е към портие. Ще говоря за вашия писмен отговор. Там твърдите, че ако днес Международната агенция преоцени глифозата, имайки през всички научни изследвания, ще го рекласифицира като канцерогенен за човека. Пред вас има двама директори на европейски агенции, които на същата, за същата информация твърдат обратното и казват, че Международната агенция прави оценка на риска по различен начин, особено за оценката на статистическата релевантност. Искам да разбера как ще отговорите на това, което синтетизирах току-що, защото ние го чуваме многократно вече. Мерси, Портие. Благодаря, господин Портие. Благодаря ви. Имаше две области на данни, които ще трябва да се променят, ако се прави преразглеждане днес. Епидемиологията се промени заради новите резултати след проучването в САЩ. Според мен това проучване има много сериозни несъвършенства. Е, някои от резултатите не очаквахме да видим в подобно проучване – Имам предвид начина на анализ на дозата, на която е изложено населението. 37% обаче не са отговорили. При данните за животните разгледах 7 от 12-те проучвания – Те са проследени и в литературата по въпроса. Мисля, че ако имахме повече време, ние можехме да разгледаме всяко отделно проучване в много по-голяма дълбочина. Виждаме обаче, че има установявания на тумори, но разбира се, трябва да се види дали това се дължи на тъй наречените фалшиви позитиви. Ако се направи оценка на това, ще се види, че вероятността е едно към 100 хиляди. Нещо много необичайно. Те смятат, че при животните има достатъчно доказателства, при хората обаче са по-ограничени и биха преповторили своето заключение. Искате да реагирате, така ли? Не за момента. Добре, продължаваме. Госпожа Макинтайр от името на ЕКАРЕ, като докладчик в сянка. Една минута. Благодаря ви, господин председател. И аз искам да благодаря на всички изказали се този следобед. Моят е, въпрос е към Пол Нърс. Първо трябва да кажа, че много се радвам, че председателя на механизма за научни становища е при нас, защото той миналата година участва в проявата на СТОА в Страсбург. Наистина му благодаря. Е, има въпрос по доклада на механизма за научни становища. Има е, задължителен първи етап на ограничена разработка. Като се имат предвид веществата, които се пускат на пазара, смятате ли вие, че има опасно, опасност да се затрудни инвестирането при един такъв процес, което пък ще затрудни събирането на данни. Нашата цел всъщност беше да опростим процедурата и да избегнем различните нива, които могат да доведят на, до конфликт на интереси. Разбира се, понякога за това е необходимо повече време, докато ние искаме резултат, който е приемлив. Но това не означава непременно, че може да има забавяния особено след като се стремим към опростяване на процедурата. Благодаря ви. Искате да допълните въпроса си. А смятате ли, че можете да упростите процедурите? Направили сме своите предложения в този дух. Също времено се надявам, че ние не живеем в изолация, работим и с тези, които са ангажирани в областта и вярвам, че можем да упростим, можем да имаме по-бързи резултати и това е добро и за управлението. Но трябва да кажа, че става дума за много сложна област. Така че, когато е необходимо повече време, то трябва да се посвещава. Много е важно обществеността да има доверие към нас. Благодаря ви, господин Омаржи от името на Гуе. Благодаря ви. Хубаво е, че този следобед ЕФСА признава, че може да се направи подобрение, след като доста време тя го отричаше, въпреки проучванията, свързани с документите Монсанто, но аз се радвам, че има добра воля. В вашия писмен отговор вие казвате, че брудните данни са анализирани от експертния орган в Германия. Същевременно имаме намеса на Монсанто, което според мен дискредитира резултата. Вие казвате, че токсичността на глифозата се увеличава с увеличаване на дозата. Но Изследва ли се дългосрочното влияние при натрупване на глифозата в почвата, водите, които в крайна сметка могат да станат много токсични за хората и планетата? Благодаря. Евса има думата. Благодаря ви. Първо, Искам да кажа, че винаги има какво да се подобри. Няма такова нещо като съвършен процес. Така че ако съм казал, че може да има подобрение, разбира се, че това е така, но това не означава, че се работи зле сега. Ние следваме препоръките на парламента, съвета, Европейската система за защита на потребителя и животните. И това, според мен, е един добър пример за управлението и оценката на пестицидите. На второ място, вие казахте, че ЕФСА е правила оценка на проучвания, написани от Монсанто. Аз изобщо не съм съгласен. Това не отговаря на фактите. Съгласно регламента, заявителите трябва да поръчат проучване и това позволява на регулаторния орган да направи оценка дали има риск, който е неприемлив. Използват се сертифицирани лаборатории и най-добрите методи, които са съгласувани на ниво ОИСР. Това е задължително. На второ място, индустрията също е важна. Ако погледнете литературата, литературата от последните 10 години, виждате, че се определя ролята на регулаторните органи и ролята на агенции като ЕФСА. Ние трябва да направим своята оценка. Тя е много щателна, ние можем да обсъждаме установеното за раковите заболявания чрез двуетапна процедура. Важно е резултата да отговаря на добрата методика, независимостта на данните и защитата на потребителя и околната среда. Така че това, което ние правим е много щателно. Ние не разчитаме на данни от индустрията. Имаме си процес с оценка на експерти, но няма съмнение, че винаги има какво да се подобри. Господин Мържи, искате да допълните? Да. Ако Европейският парламент е решил да правим такова изслушване, то е защото според нас тук има проблем. И виждаме връзка с документите Монсанто. Вие анализирате данните, но бихме искали да знаем какви са дългосрочните последици, дали те също биха могли да бъдат взети под внимание и как се прави това. Благодаря ви за въпроса. Да, наистина, ние оценяваме дългосрочните последици ефекти. Ев се разглежда канцерогения ефект. Ние разглеждаме всички вредни ефекти върху човешкото здраве и околната среда. При човешкото здраве се занимаваме с фермерите, работниците на полето и разглеждаме засилените, както и дългосрочните ефекти. Това се прави и за околната среда. Имаме своите заключения и препоръки и във връзка с дългосрочните последици, така че потвърждавам го. Ние сме проучили дългосрочните последици, имаме референтни стойности. Повечето стойности, които предлагаме, са не тези предлаганите от компаниите. Освен това, нека повторя, става дума за 24 различни компании, с 1200 проучвания, които са представени от тях. При всяко отделно проучване вие можете да направите проверка каква е връзката между проучването и съответната индустрия. Само едно от тези проучвания е на Мусанто. Благодаря ви, господин Педичини. Грация, президенте. Благодаря. За нас темата е какъв хранителен модел или продоволствен модел искаме да изградим дългосрочен план в Европейския съюз. Затова смятаме, че комисията ПЕСТ трябва да си зададе някои въпроси за ефикасността на настоящия модел. На европейско ниво това, което се одобрява, фитосанитарните продукти, които пък се одобряват на ниво държави членки. Основната роля го изиграва и игра, извинете, научната среда. Сред препоръките на механизма за научни съвети има един, който е насочен към преодоляване на оценките, които водят до различни заключения. В своя анализ какви трудове използвате, тъй като има разлика между ЕКА, ЕФСА, ЯРК едни и същи трудове ли се използват, що се отнася до научни доказателства? Отвъд мета-анализа, включени са ретроспективи, епидемиологични изследвания, защото ако базата на една и съща, заключенията винаги ще бъдат различни. И след това с какъв критерий разрешавате конфликта на интереси? Les capteurs qui ne s'est pas ако може на бързичко, всеки да отговори, тъй като има различни методи и различни процедури. Okay. Thank you very much for that question. Благодаря за този въпрос. Ще се опитам да отговоря на въпроса на господин Ариман от началото за 30 секунди за така наречената съпоставимост – Нормативната база ни задава начина по който трябва да реагираме, какви. Така че има определени елементи, които трябва да взимаме предвид. Имаме насоки, насоки по които трябва, по, които трябва да следваме, за да прилагаме правилата. Това, което казва господин Портие за новото научно развитие, систематичното научно обобщение – и предложението за класификацията и етикетирането и становището, ако го прочетете, ще видите какво се е случило с всичките 325 вещества. Така че имаме насоки, имаме правила и имаме научна концепция – която ни позволява да действаме систематично при нашите изследвания. Сега за данните. Имаше 12 изследвания, които бяха направени от различни институти, включително и ГОП. Шест от тях имаха научни, научни документи, които докладваха научните данни. И на тези данни стъпихме ние. Освен това, за регламента за пакетирането и класифицирането, за него ние използвахме е, данни от Института за оценка на риска в Германия. Освен това, имаше пълен достъп до 12-те изследвания, така че съгласен съм. Е, Международната организация за изследване на рака нямаше достъп до всички данни, до които имахме ние. Те имаха само достъп до 6 обобщени доклада и това беше основната разлика. Аз не искам да кажа какво ще стане в бъдеще, какво ще каже академичната, научната общност, но ако те погледнат и оценят тези доказателства и резултатите ще имат много сходна дискусия, каквато имахме и преди в Европа. Естествено, е, всички неща могат да бъдат и дискутирани между експерти, експертите. Мерси. Euh, Monsieur Portier, vous благодаря, господин Портия. Искате ли да кажете нещо по въпроса на господин Петичини? Um, certainly. Да, мога да взема отношение. Мисля, че цялата цел на научните доказателства е да ни помогне да стигнем до решение. Ясни дефиниции са важни. Дефиниции за това какво означава научна, научна кохерентност, последователност – е, трябва да има ясни процедури за това как да се групират изследванията, когато има противоречиви резултати. Всичко това е много важно. Тези указания говорят за начина по който да бъдат третирани доказателствата, но това е по-скоро субективният начин – ние не правим директно сравнение между научните изследвания. Искам да кажа нещо за доклада, на доклада сам. Аз не съм го се чел изцяло, но там има много интересни неща. Има ясни идеи за подобрение и е хубаво те да се видят, те да се разгледат. Благодаря. ЕФСА. Не. Заповядайте. Sorry, could I just add one comment? Apologies. Да добавя само нещо. Вие видяхте, че ние сме дали определени предложения. Т.е. когато е едно, един въпрос стане прекалено токсичен, както е въпроса с в момента, много е трудно да се контролира един дебат. И в такива обстоятелства е хубаво да има една определена група, която помолена от, конф... от комисията да излезе със становище. Тази група не бива да има конфликт на интереси. Така може да се създаде една комисия адхок, включваща съответните експерти, и тези хора могат да дадат своето становище и своята перспектива. Това може да се използва рядко, но това е една друга възможност друга възможност да се избегне политизирането на науката. Мерси. Е, мадам Дулай. Благодаря, госпожа Делаи. Делае. Преминаваме към координаторите. И започваме с госпожа Делае. Благодаря, председателю. Имам въпрос за господин Портие. Във вашия отговор на въпросите, вие казвате, че конфликтът на интереси обикновено са финансови. През 17-та година сте получили няколко хиляди долара от адвокати които защитават дело срещу Монсанто, за да направите изследване на гифосата. Това не поставя под въпрос проучването. И интересно е дали това е конфликт на интереси, но приехте ли тази сума или не, не ми отговарите за конфликта на интереси. Well, I won't answer that question. Не мога да отговоря без да навляза в подробности. Аз бях консултант и консултантите се биват, на тях им бива плащано, за да се свършат работа. А в тогавашния момент аз нямах конфликт на интерес и аз работех по замърсяването на въздуха и промяната на климата. Така че нямах финансов конфликт на интерес тогава, когато... Но ако ме питате днес, дали бих имал конфликт на интереси да работя по глифозата, да. Бих имал такъв конфликт на интереси, защото аз бях консултант по този въпрос. Мерси. Мерси господин Пок. Uh, uh, Благодаря. Два кратки въпроси. Един към господин Портие. Интересна е историята за глифозата. Има антагонистични позиции – имаше заседание, на което имаше едно мнение, което представихте след това на едно друго заседание, представихте друго мнение. Вие Вие казахте, че едното становище е становище на научни работници, другото е становище на служители. Но възможно ли е така да се оцени токсичността на едно вещество? Това е моят въпрос. И още два много кратки въпроса към ЕФСА, Агенцията за безопасност на храните. Е, казва се, че всичко е чудесно и това ме разочарова. Аз имам едно изследване, което четох и което казва, че изобщо нещата не са перфектни. Така, Моят въпрос е, по време на оценката на токсичността на почвата, имаше ли токсичност, да или не, и антибиотичните качества на глифозата, има ли такива, да или не? Просто един кратък отговор. Господин Портие. Аз е, много уважавам научните работници, когато независимо дали те са служители или не, държавни служители или не, е, в агенциите работят експерти, токсиколози. Въпросът, който исках да засегна е, че нашата комисия се, се състои от 7 човека, които са експерти. committee consisted, I, I don't know how many people, but the ones I've sat on before were... Международната агенция за изследване на рака се състои от 7 експерти и но други колегите се занимават с не само с рак, те се занимават с цялата литература и за едно заседание да се даде цялата картина е много трудно. На те, това заседание, за което говорихте, се разгледаха до 10 съставки, 10 вещества, 10 съединения. И е много трудно да се стигне до доказателствата и да се дадат солидни резултати. Благодаря. Моля да задържите отговора си. Зададаха се много въпроси, един отговор се получи. Има един отговор. В дебата ще получите и други. В противен случай няма да има равноправно третиране. Госпожа Макинтар. Uh, Благодаря. Yeah, but uh, uh, uh, je suis désolé. La, la, la, la règle... Euh, ще се върнем. Е, също отговори. Господин Ремон зададе три въпроса на трима оратори, а правилото е един въпрос към един. Оратор господин Пок също задава няколко въпроса на няколко от нашите оратори. А, иначе е, не мога да го допусна, тъй като иначе на всички трябва да позволя това. Павел ще получи отговор, но запазете, казвам най ЕФСА, това, което искахте да кажете и ще допълните. В противен случай няма да има равноправие. И така продължаваме. Моля ви, не забравяйте, отговорите ще ги дадете и ще дам думата на госпожа Макинтар. You, um... Благодаря. Имам въпрос към господин Портие. ЕФСА и и всички държави членки и техните компетентни органи, както и комисията, имат пълен достъп до всички изследвания на, на бизнеса и оценки. Мислите ли, че те трябва да имат и пълен достъп до вашите статистични анализи и методите и всички проучвания, които използвате, за да оцените съответните резултати? Това е много добър резул... Е, въпрос. Най-напред е, всички методологии са известни. Те са известни. Начина по който се анализират данните е известен. И естествено аз е, бих дал достъп до моите данни, до моите програми. Е, ние не използваме различни данни. Те са по принцип едни и същи изследвания, изследвания на съединенията. Някои изследвания, някои проучвания не, не ми бяха достъпни, някои анализи, направени от лабораториите, не бяха достъпни. Имаше, аз имах само определени индикации за анализите и те са споменати в някои от докладите на ЕКА или на ЕФСА, но начинът на тълкуване е идентичен. Думата има господин Омържи. Благодаря. Благодаря за добрата воля, за това, че искате да подобрете системата. Вие ми отговаряте, че нещата могат да бъдат подобрени Системата е почти идеална. Ние смятаме обаче, че системата не работи добре. Поради тази причина сме се раз... събрали тук, пред тази комисия и поради тази причина ви задаваме въпроси и ви изслушваме. Какъв е моят въпрос? Бих искал да разбера защо на европейско ниво въздействието на коформулантите, които присъстват в глифозата и в раундъп, не се изследват. Става дума за пестицидът, който е най-използван в света Много граждани, земеделци си задават въпроса, свързан с Раундъп. Мерси, месье Маржи. La parole est à monsieur благодаря. Заповядайте, господин Ур, за да отговорите или господин Таразан, който реши от вас да отговори. Благодаря за въпроса. Причината е много ясна. Това е правната, правните разпоредби, регламента, а именно, че на европейско равнище ние оценяваме активните вещества, активните съставки. Това е правилото, което следваме ние от Европейския парламент. Със съставките, са формулантите и продуктите за растителна защита се оценяват на равнище държава членка и това е закон, който трябва да бъде приложен до момента. ЕФСА също изследва коформулантите и има научни мнения за таламина. И в това становище се казва, че има рискове, които трябва да се вземат предвид. Ние следваме една правна система, ние сме публична организация и ние прилагаме европейското право. Не е въпрос на наша свобода дали да, да тълкуваме нещо по един или друг начин. Ние сме Европейска агенция и прилагаме правилата, които сте ни дали вие. Мерси. La parole est Благодаря, госпожа Ривази. Мерси, Благодаря, председателю. Имаме две агенции тук. Господин Портие е тук, който анализира определени изследвания можете ли да кажете, във всички тези проучвания, изследвания, защото съм говорила многократно с ЕФСА за тези поверителни изследвания, какво му е конфиденциалното в тези проучвания, което е свързано с екотексикологията или другите изследвания, изследвания за растенията? Какво е конфиденциалното? И това, което не разбирам, е защо ви е страх да публикувате тези изследвания. Те са направени от индустрията. Всеки път ни казвате, а, търговска тайна, не може. А ние, сме като европейски депутати, трябва да ви атакуваме вас, да сезираме съда, за да имаме достъп до тия тези данни. Ние сме парламентаристи. Ние контролираме агенциите и изпълнителната власт. Ако искаме да направим експертиза на тези проучвания, да направим независими проучвания, ние сме свободни. Така трябва да изглеждат нещата. Затова искам становището на ЕФСА. Какво е поверителното? Искам и ЕКА да ми каже, искам и господин Портие да ми каже, и след това, ако някой друг иска, така или иначе. Не може така. Това са проучвания за здравето и околната среда. Какво му е поверителното? Веществото ли? Това е проблем на индустрията. Ние не искаме. Но искаме въздействието. Въздействието върху живота. Защо да е поверително? Ако искате да е поверително, тогава сте съучастници в тази система. Ако има проблем между ЕФСА и цирк, и ярк, извинете, то тогава какъв е проблема? Прозрачността на необработените данни е изключително важна. Първо ЕФСА. Yeah, thank you very much for, for this question. Благодаря за въпроса. Ще бъде откровен. Ние като ЕФСА бихме с удоволствие публикували всички данни, всички сурови данни от научните изследвания. Ние сме е, учени и имаме нужда от предизвикателства, само тогава може да се движим напред. Така че ние ще сме първите, които биха искали да, по, да публикуват резу, е, данните. Но има европейско, европейски закон, който защитава ам, автор, та, търговските тайни, личната информация и ние не можем да нарушим този закон. Ако парламентът иска да направи промени, добре променете закона. И предложението на комисията за промяната на общия закон на продоволствието върви точно в тази насока. Е, съд да има възможност да публикува още в началото всички сурови данни, с изключение на някои аспекти, които и при новия закон са оценени като могат да бъдат оценени от бизнеса като, като поверителни. Аз не взимам решение. Аз не мога да кажа дали това е правилният закон. Ние прилагаме закона. Ако прозрачността има приоритет от защитата на търговската тайна, добре, Merci. Mr. Chairman, I'll make it very quick. Um, I agree with what Mr. Earl just said. Um, there's nothing in this Няма нищо поверително в тези данни. Смятам, че трябва да бъдат оповестени. Аз съм заемал длъжна сходна на тази на господин Арл. Понякога закона създава пречки на агенцията да направи това, което смята за правилно. Както каза господин Арл, законодателството закон... в Европа му пречи, че това законодателство трябва да бъде сменено. Мерси. Лека? Ека. Thank, thank you very much. Uh, under REACH. Благодаря. По РИЧ и бионауката достъпа до пълното проучване е механизъм, посредством който се изпълнява задължението за информация. Има по този начин и достъп до пазара. Това ще означава пазарен достъп всеки, който си изтегли това изследване. Отговорът ми е същият. Ние сме възпрепятствани по регламентите, които ние изпълняваме, РИЧ и класифициране, етикетиране и така нататък. Ние не събираме пълните изследвания, събираме електронни резюмета. От 93 година го правим, публикуваме ги от 96-та в интернет. Всичко, което получаваме, с много малко информация, която не се публикува и това е описано отново в законодателството. Ако се промени законодателството и трябва да се подават пълните изследвания, то тогава ние ще бъдем задължени, пак трябва да се промени законодателството да ги публикуваме целите. Ако ми позволите 30 секунди за един коментар по-рано, свързан с експертите. Може ли правителствените експерти да са достатъчно обучени, образовани. За моята агенция мога да отговоря с голямо да. Нашия комитет за оценка на риска има членове от държавите членки. Тези членове се подкрепят от експерти в държавите членки. Тоест не става дума само те, за тези 60 човека в този комитет, а всички експерти в държавите, които подкрепят тези 60 човека. Тоест има мрежа от експертни познания, от която се възползваме. Ако има пропуск в познанията, то тогава по регламента РИЧ можем да изберем експерт, който да се присъедини към комитета по този конкретен въпрос. В случая с глифозата си наехме статистик, който да ни помогне да направим анализа на данните и да приложим техниките, които Портие прилага в своята работа. Мерси, комплимент, мадам Рива. Благодаря, госпожо Ревази. Какво искате да допълните? Аз съм изключително разочарован от вашия отговор, защото не ми отговорихте на въпроса. Аз не говоря за търговска тайна. Не говоря за поверителност на веществото. Аз говоря за данни, екотексологични данни за продукта. Какво поверително има там? Играете играта на непрозрачността. Защото иначе някой ще ви съди. Но ако и да, и да ви съди, цяла Европа ще ви защити. От кой ви е страх? От адвокатите ли ви е страх? От адвокатите на Мосанто, на индустриалците? Каква е тази позиция? Ако такава е позицията ви, нищо няма да се получи. Всеки път трябва да се обръщаме към съда, за да получим информация. Какво е поверително в тези проучвания? Благодаря. Психологиката, Екотексологичните данни са това, казва госпожа Ревази. Заповядайте. Искам да се извиня, че не отговорих на въпроса. Ще го направя по друг начин. Имах добри намерения. Публикуваме 99,9% от екотексологичната информация, която получаваме. Тя се публикува на интернет сайта ни. Регламентът РИЧ постановява много малко изключения с цел поверителност. Единствената информация, която се смята за поверителна от индустрията, свързана с екотексологични тестове, е свързана с замърсителите в химикала. И това е свързано единствено и само че ако знаете пълния състав на тези замърсители, може да стигнете до процеса на производство. А производството на този химикал, всъщност, или начинът по който се произвежда, може да е конкурентното предимство на това дружество. Но по РИЧ индустрията трябва да подаде искане за поверителност, ние го преглеждаме и много малко такива се подават по този регламент. 99,9% от екотексикологичната информация се публикува няколко месеца след като ви получим. Алло, Добре, обясните ми, обяснете ми. Защо? А, не, не, това е важно, важно е. Ама не, чакайте малко, ама чакайте. Не, не, не, не, не. Не, не, чакайте. Председателю, не. Госпожо Ривази, няма да правя изключения. Не, не, не, ще се върнем, имате след малко в дебата. Но не може така. Съжалявам, има правила. Има правила. Следващия път ще имаме нови правила и тогава ще се изказвате. Ще можете след това да зададете своя въпрос, но има процедура. Зададохте въпрос, получихме отговор. Имат искате някаква яснота за достъпа до данни. Ще продължите да задълбочавате въпросите си, не си тръгвайте, ще продължим. Извинявам се, но почти сме приключили с координатори и докладчица и след това вече има спонтанни изказвания. Малко запазете енергия за следващата част, когато е дебата с всичките и накрая госпожа Дорнано, която казва Слава Богу, дойде ми реда. И така имам два въпроса. Два въпроса много бързи и кратки към господин Портие. И така, що се отнася до активното вещество глифозат, БФР в своя доклад изхвърля голямата част от проучванията, които говорят за токсикологичност, генотоксологичност – Мотива е, че те са недостатъчно качествени. Обърнах се към БФР и попитах какви критерии са довели до едно такова решение. Те ми отговориха неясно и говорят за методология в своя отговор. ЕФСА и ЕКА също са пренебрегнали доста проучвания където има все повече инциденти или поява на ракове при някои животни и тумори при тях. Казват, че незадоволителни са доказателствата според вас. Трябва ли да се притесняваме от това, че индустрията предоставя научна литература, която говори за липса на риск или трябва да съжаляваме, че тези независими изследвания не са взети предвид които говорят за канцерогенност на глифозата. Вторият ми въпрос, който е по-личен според мен, 11 е октомври 2017 година бе организирано едно изслушване в Европейския парламент за глифозата. Монсанто отказа да присъства. Няколко дни по-късно едно списание, извинете, един вестник Люмонт каза, че са участвали в една кампания за отчерняне срещу вас, за да може да бъде отслабена позицията за глифосада. Защо искат да атакуват вашата репутация, а не искат да променят научните данни? Благодаря. Господин Портия, заповядайте. Отлични въпроси. Не погледнах токсикологичните репродуктивни данни и не смятам, че съм компетентен да отговоря на този въпрос. Що се отнася до карциногенността при животните? Съгласен съм с ЕФСА за това, кои проучвания трябва да се включат и кои не трябва да се включват. Причините за изключването са различни за отделните изследвания. Едно от тях не бе добре описано и отчетено, дори не се разбираше какъв химикал се е използвал в изследването. Друго пък имаше много малки групи, по 10 животни от група. Много е трудно да се стигне до ясно заключение, когато има само по 10 животни в група. Така че аз съм съгласен с тях в този случай. Що се отнася до въпроса за това да се очерни моята репутация? Личното ми мнение – Аз лично вярвам, че науката е важна при вземане на решения. И затова исках да остана в дебета. Обеден съм, че с дребни промени системата може да претърпи големи подобрения. Възнамерявам да продължа в тази посока, независимо от това какво се случва с репутацията ми. Благодаря. Мерси. Благодаря. Влизаме в третия етап. Преди да влезем в третия етап, съжалявам, че е малко фрустриращо за членовете, съжалявам. Такава ми е ролята. Поел съм я. Правя най-доброто, което мога. Преди да дам думата за нови въпроси или въпроси, които чакат, гледам госпожа Ривази. Имаше два въпроса, които бяха зададени в началото господин Пок зададе. Той си тръгна. Но това са важни въпроси. Чакаме отговор от Евса. Имаше два въпроса, които бяха зададени и от други. Не знам дали сте си ги отбелязали. Повядайте. Благодаря, господин председателю. Мисля, че голямата част от моите въпроси вече получиха отговор nach der Vertraulichkeit, die die Kollegin auch. Äh, И това, което каза колежката, наистина какви са критериите? Казва се при Агенцията за по лекарствата, че след една публикация трябва да се публикуват данни, данните. Е, чухме, че 99,9% данните се публикуват. Не знае дали и при ЕФСА е така. Това ме интересува. Сега за сигурността и по-скоро за съпоставимостта ми бе отговорено. Е, дали двете процедури трябва да се е, обединят, е, по това също получих отговор сега за излагането. ако човек или животно е изложено на пестициди, какви са критериите за оценката на риска и дали тези критерии могат да се поемат в оценката на риска. И то не само дали продукта може да бъде допуснат и разрешен, а какви са и разрешенията, какви са и резултатите, последствията от това разрешение. Merci. Alors, on va commencer par l'EFSA. Благодаря, може би Евса да започне. Благодаря и аз. Що се отнася до поверителността на необработените данни. Необработените данни са много важни за екотексологичните изследвания и те да бъдат оповестени на всички. Що се отнася до излагането? Излагането е основна част на оценката на риска. Оценката на риска се сравнява нивото на излагане и токсичността или опасността, която сме идентифицирали и за околната среда и за хората. Така че в своите заключения за всяка една употреба, тъй като има различни употреби, е нужно да се направи различна оценка на излагането и го правим първо за фермера, след това за работниците, които могат да влязат на полето след използването, за гражданин, който може да се разхожда, когато фермера използва пестицида, глифосат или така нататък, както и за живеещите в селата, както и за потребителите и всички употреби на, за внос, по законодателството и за околната среда. Оценка на излагане за всички е, организми също, като например птици е, и какво ли още не. Пчели, е, други опрашители, фауна в почвата, микроорганизми в почвата, растения. Uh, И други, които може да са получили част от остатъчните нива. Това го правим за всяка едно а, полза. Всички продукти, които са изложени на излагане или експозиция. Идентифицираме нивата, които се очакват в различните години, сравняваме ги с токсичността, тъй като правим оценка на токсичността също преценяваме нивото на пръста също, дали ще има въздействие или не и дали е под дозата, която се смята за безопасна. Имаме някои препоръки за аквакултури, имаме и такива за бозайници и птици. Искате ли, господин Портия, нещо да допълните или съвсем накратко? Смятам, че доклада на механизма за научно развитие е важен не само за хора. Може човек да отиде на полето и да разгледа рисковете еко, тексокологичните, микробните. При човека в САЩ, например, имаме национално проучване при което на всеки две години разглеждаме 350 химикала, които се срещат при хорите в САЩ. Представителна извадка се прави. Аз отговарях за това и сега се надявам, че те продължават да го правят с глифозат за следващите две години, за да видят какво се случва в САЩ. Но мисля, че пестицидите, които се използват много често, дори да са безопасни или да се смята, че са безопасни, трябва да бъдат разглеждани в един такъв тип начинание. Мерси. Благодаря, господин Таразон. So are also monitoring data in, in the EU. Ние имаме такива денни за наблюдение, имаме такива проекти, обсъждаме в момента голяма програма за биомониторинг в комисията. И една от възможностите е точно това да използваме и пестицидите като глифозат. В нашите оценки, особено за глифозата и за другите пестициди, които се ползват в процеса на предварително одобрение, данните от мониторинга са основен елемент. За потребителите имаме най-голямата програма мониторингова много по-голяма от тази в САЩ. Тя е за максимални остатъчни количества. Искаме да е европейска, а не държава по държава. Мерси. Благодаря. Говорим за подобряване на цялостната система. Това е важно. Добре. Смятате ли, че можете сега да отговорите на въпроса на господин Пок, защото го спомням, той зададе два въпроса. Искате ли сега да довършите, за да не оставате без отговор? Yes, uh, regarding the uh, effects on soil. Да, що се отнася до въздействието върху организмите в почвата, да, имаме конкретна глава, която разглежда тези организми в почвата. Има токсичност, затова и ние сравняваме с нивата на експозиция. При антимикробността там имаше една оценка, но нямахме конкретно проучване, защото при изследването на риска ние проследяваме какво се случва при най-ниска концентрация и най-ниска доза. Оценката на риска разглежда само високите дози и продължителност. Благодаря. Госпожо Ривази, господин Уайт, госпожа Юзо, господин Омарджи. Тези колеги съм записал. Ето имаме още една колега, Мишел, може би. Ще приключи този кръг от въпроси. А, да, аз ще сложа край на този кръг, като поставя въпроса си по по-различен начин. Аз чух отговора на ЕКА ЕКА казва, че оповестява 99,9% от токсикологичните данни, защото така се казва в регламента РИЧ. Обръщам се към ЕФСА. По какъв начин тези проучвания за пестицидите и тяхната екотоксичност са различни от данните в рамките на регламента РИЧ, които вие не можете да оповестявате. Защо в единия случай публикуването е разрешено, а в другия не? Господин ГосподинЪрл или господин Таразона, кой иска да отговори? Благодаря за въпроса. Ека вече обясни. В рамките на РИЧ ЕКА е получила резюмета на проучвания. Ние публикуваме резюметата на всяко отделно проучване, което правим. но не е задължително по РИЧ да даваме абсолютно всички данни, докато при пестицидите е необходимо да се предоставя цялата информация. Разбира се, Ограниченията идват от там, че проучването си има своята цена. Тук говорим и за конкурентоспособност. Необходимо е да се извлечат всички сурови данни. Ние предоставяме суровите данни. Мисля, че всъщност ние винаги се опитваме да избегнем и конфликта който би настъпил, ако нашите конкуренти решат да използват същите данни. Ние оповестяваме документи, предоставяме ги на членовете на Европейския парламент. Не става дума за това парламента да няма достъп до данните. Но съгласно законодателството, ако конкурент или друго лице – поиска достъп до проучването, ние сме задължени да дадем този достъп. При нас обаче постъпват много заявки именно от конкуренти и ние трябва да бъдем последователни в оценката си. Затова казах, че ние предоставяме всички необработени данни, агрегатни данни, но понякога не обясняваме всичко, за самата методика, като същевременно оповестяваме резюметата и вие може да намерите всички резюмета от средата на 2015 година нататък. Благодаря наистина. Прозрачността отдавна ни занимава. Заповядайте. Искам да се върна на въпроса на госпожа Ривази. Това, което Хосе се опита да обясни е, че за всяко отделно проучване ние правим резюме. И това резюме е достатъчно подробно, за да може да премине научна проверка. Имаме също така възможността съвместната среща по пестицидните отпадъци, например, и UCPA да направят своите оценки. И тези резюмета, които предоставяме, не са по три реда, те всъщност са доста голям брой страници. С други думи се опитвам да кажа, че проверката може да се направи, като се проучат тези резюмета. Те са на нашия вебсайт от 2015 година нататък. След това, защо при екотоксичността нямаме оповестяване? Защото индустрията се позовава на професионалната тайна. Те не искат тази информация да се използва от конкурентите им. И мисля, че това е основателен аргумент, освен това и правен аргумент. Европейския парламент може би трябва да реши коя ценност е по-важната. Вие може да ни кажете на първо място е обществеността. Добре, но след това ще трябва да се приеме и такъв закон – ние трябва да балансираме между общественото благо, защитата на собствеността и защитата на здравето. Надяваме се при актуализирания вариант на регламента да бъдем в много по-лесна позиция. Но пак ще има части от изследванията, които са конфиденциални и не могат да се покажат на пазара. Господин директор, сигурно сте запознати с решението на Европейския съд при никотиноидите и приложението към това решение. Това становище трябва, разбира се, да бъде разглеждано и в социално-економически контекст. Ясно, е, економиката и правото са много важни, но е необходимо в нашия доклад ние да вземем ясна позиция, защото съвсем демократично парламентът трябва да заеме такава позиция. Това не са някакви маловажни въпроси. Ние правим своя политически избор. Например, че може да е необходима промяна на нормите – но така или иначе, ние всички искаме да чуем отговорите, за да стигнем до своето решение. Искате ли вие да вземете отношение по темата? Съвсем накратко. Аз бих казал, че документите от ЕФСА от 2015 година нататък не дават достатъчно информация за оценка на токсичността. Те представят само някои становища. Според тях има позитивност, според мен има негативност. Аз съм забелязал и неща в тези необработени данни, които те не са забелязали или не споменават. Не разбирам защо, например, в частта материали и методи при контрапроучването за животните трябва да се казва, че има конфиденциалност. ЕФСА е включила това в доклада си. Защо информацията не е обществено достъпна, не го разбирам. Оценката, самите разисквания – за това какво е заключила лабораторията от собствените си проучвания, това го няма в достъпния текст. Трябва да кажа, че при всяко проучване, което сме правили, ние сме публикували всички необработени данни, за да може те да бъдат консултирани от всички останали. Това е напълно постижимо и тук не става дума само за Европа, а за САЩ и навсякъде другаде. Благодаря ви. Продължаваме веднага. Благодаря, господин Портие. Ние не можем да Имаме едновременно инвестиция от 1 милион и обществено достъпни данни. Не става дума само за оповестяването. Економическата стойност на една такава инвестиция също трябва да бъде защитена. Не използваме думата конфиденциалност, но тук не става дума за някаква тайна, а за защита на економическата стойност на една инвестиция. И решението дали инвестицията трябва да е защитена или не е политическо. Да, но вие на практика в ЕФСА защитавате индустрията. Това, което казвате е просто невероятно. Аз не мога да оставя ЕФСА да прави такива неща. Не, моля ви, казва председателя, това е демократичен дебат. Ние на по-нататъчен етап ще изпълним това, което е в нашата отговорност. Но сега чуваме това, което вие мислите, господин Хансен, от името на ЕКА. Благодаря. Може би трябва да обясня, че съгласно РИЧ имаме същата хипотеза. Нормите на РИЧ са такива, че се изисква компаниите да споделят данни. Нарича се едно вещество, една регистрация. С други думи, всички компании, които произвеждат или внасят същото вещество в Европа, трябва да се регистрират заедно и да си разделят разходите по данните. Това е законово изискване и ние имаме много задачи по неговото изпълнение. Механизмът за споделяне на разходите по изпитвания – е залегнал в доклада за цялостното проучване. Така че тези, които са изразходили 1 милион евро, могат да изискват от всички други, които ще използват получените данни, да отговорят на изискванията за информацията и да споделят разходите, за да имат достъп до този пазар. Ако ние оповестим всичко от проучването, то ние в ЕКА всъщност ще застанем срещу намерението на законодателя, което е било плащащия проучвания да бъде компенсиран спрямо този, който не е платил, но иска същия пазарен достъп. Това е основният принцип. Порич има 30 000 вещества – Системата не води автоматично до такъв пълен доклад за всяко вещество. На ниво ОИСР е дефинирано тъй нареченото прецизно резюме и това получаваме и ние – но то позволява оценка от експерти. И този вид информация се оповестява от нас 99,9%. Същевременно то няма как да влезе в разрез с принципа едно вещество, една регистрация. Така че тези компании, които активно извършват изпитвания на веществата си, за да бъдат защитени хората и околната среда, да бъдат компенсирани от компаниите, които не извършват такива изпитвания. Механизмът на РИЧ е обвързан с законодателни изисквания, които не ни позволяват да оповестим тези данни – Както казаха колегите от ЕВСА и аз ще го кажа, ние също сме на мнение, че оповестяването на тези данни е възможно електронно, стига законодателя да реши, че то трябва да се направи. Мерси. Тома Уайт, поле, поле Благодаря от името на зелените, колегата Уайт. Имам въпрос Казахте, господин Орл, че публикуването на суровите данни не е разумно, защото ако едно изследване е, е фалшифицирано, няма да може да се види това в суровите данни. Сега, въпросът ми е, виждали ли сте такова фалшифицирано изследване? И възможно ли е да се възложи изследване за разкриване на фалшифицирано изследване. Мерси, Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че публикуването на суровите данни в допълнение на принципа на прозрачност е, ще има още едно предимство, а именно, че други учени ще могат да използват същите сурови данни и да забележат модели, които за регулаторът не е видял, защото регулаторът не е съвършен. Агенцията има високо квалифицирани служители, но разбира се, научната общност е много по-голяма от нас. Същото се отнася и до ЕМА. Те също оповестяват данните, така че да може да се видят модели, които са важни и за регулатора. Според мен е наистина е, значимо и тези данни трябва да се оповестяват в машинно разчитаем вариант. След това сертифицирането по добри лабораторни практики или ДЛП. Може да има изследвания, които са добри или лоши, независимо дали са добри лабораторни практики. С други думи, добрите лабораторни практики гарантират един формат, един стандарт – при изпитването и докладването на изпитванията, но добрата лабораторна практика не е знак за качество. Ние сме задължени да спазваме изисквания и в работата с индустрията, и при научната литература – регулаторите и управляващите риска трябва да се занимаят конкретно с генотоксичността при продуктите за растителна защита. Това беше заключението не от проучванията на индустрията, а от литературата. Да, но а, вие успяхте ли да откриете измама? Не. Благодаря ви. Благодаря. Моят въпрос е също към господин Орл. Е- епидемиология и здраве. В това списание има една статия за оценката на ЕФСА за глифозата и канцерогенните му качества. Цитира се е, директивата на ОИСР 116 и се казва, че тя погрешно е приведена, е приложена. Вие отговаряте в въпрос 17. Вие казвате, че тълкуванията на авторите са спорни. Въпросът е, как може една директива на ОИСР да се тълкува лично? Това за мен е странно. Uh, Ще отговоря на въпроса. Насоките на ОИСР са много ясни. Има два варианта при сравнимостта като само единият вариант е този, който те препоръчват. Но, разбира се, това не се казва изрично в насоките на ОИСР. Ясното послание на тези насоки е, че статистическият метод трябва да е включен в разработването на теста още преди данните да са поступили и това да се прилага и на по-късен етап. Авторите на статията, за която вие говорите, правят анализ на повторната оценка. Те също така обаче цитират някои конкретни данни – и се изразява лично мнение, но се уточнява, че то не е част от насоките на ОИСР. Мисля, че това е и правилният отговор, в който няма нищо ново. Има сходни изявления в някои случаи и от авторите на тази публикация, на която ние в ЕКА сме отговорили и преди. Merci. Euh, la parole est à Madame Ayuso. Госпожа Аюзо, благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които дойдоха да ни информират. Трябва да кажа, че аз съм напълно убедена колко е важна независимостта, научната взискателност и отличните резултати на нашите агенции. Познаваме ЕФСА от е, известно време, но съм сигурна, че и другите агенции са също така отлични. Няма да говоря за глифозата, ще говоря за прозрачността и някои други въпроси. Е, неща, които са важни е, за нашите намерения. Винаги има какво да се подобри. Но искам да попитам дали не може да има подобрение, като се има предвид сложността на заявките. Имам предвид малките и средни предприятия. Не всички заявители разполагат с огромен ресурс. Аз съм в Комисията по околна среда и трябва да ви кажа, че съм получавала много въпроси от тях. Честно казано, не мога да им отговоря. Понякога имайте предвид, че ЕСА, например, нито иска сложна процедура, нито събира такси. Лайма започва процедурата още преди подаване на заявката. Следователно има какво да се подобри. Имаше предложение да се изготвят собствени доклади. Не знам дали това е добро. Представете си, че едно предприятие иска да регистрира пестициди иска да направи опити с безгръбначни. Има възможност да се обърне и към друго предприятие, за да се обединят. Следователно ще поиска от своя конкурент едва ли не да направи изпитванията. Това може да отнеме години наред и едно малко предприятие а, наистина ще има огромни проблеми. Интересуваме вие какво мислите? Не може ли да се уеднаквят процедурите, така че всички агенции да следват една и съща основна процедура по отношение на заявителите. Благодаря. Merci. Avant de vous céder la parole, Преди да ви дам думата, ще кажа, че това наистина е важен въпрос, защото ние се натъкваме на парадокси. Виждаме го и в нашата работа. Малките и средни предприятия трудно могат да поемат разходите по една такава процедура. Вашата работа е отлична, но ние тук се занимаваме по-скоро с процедурата чрез този въпрос. Парадоксът е, че имаме много висока взискателност, на която могат да отговорнат само многонационалните компании. За това и трябва да се запитаме как да се доразвие този процес. Господин Урт. Благодаря, господин председател. Е, това е деликатен въпрос и това е по-скоро политически въпрос, извън научния обхват. Е. Дали малки и средни предприятия да бъдат подкрепени? Госпожа Юза е право, изискванията са толкова сложни вече. Ние искаме да защитим човешкото и животинското здраве, е възможно най-добро и това е. И е трудно малки и средни предприятия да следват насоките и правилата за създаване на досие. Чуваме гласове, че трябва да се помисли по тези въпроси има обаче разлики. От една страна имаме разлики в законодателството и МЕЙ казва, че трябва да има предварителни научни изследвания на фармацевтичните компании. Ние нямаме такова изискване. Освен това има изискване, има бюджет от 350 милиона, нашия бюджет е 18. Така че ние не може да си позволим да помолим за този съвет без да искаме пари. И на следващо място трябва да сме много внимателни да няма впечатлението, че ЕПСА си губи независимостта. Трябва да намерим начини, ако свикваме такива заседания, те да са колкото се може по-прозрачни. Да не се създава впечатление, че ЕФСА получава посещение от лобисти. И така, правното основание, парите и независимостта. Това са три основни фактори и трябва да ги разгледаме с Европейската комисия да намерим начин да подобрим услугите си за малките и средни предприятия. Благодаря, господин Омържи. Благодаря ви. Спокойствието на дебата и вашите отговори са в контраст с тревогите на гражданите. Този скандал с глифозата. В тази комисия трябва да припомним, че европейските граждани си задават един въпрос. след излагане на глифозат ще развият ли рак? Втори въпрос. Вашите отговори показват, че европейското законодателство организира тази култура на потайността. И ето ви последствията в политическите препоръки, които трябва да направим. Европейското законодателство организира тази потайност. Законодателството и практиките в европейските институции работят за непрозрачност и сговор с индустриалните лобита. На трето място. Понякога си задаваме справо въпрос, свързан с заключенията на ЕФСА в техните доклади. Днес във Франция има един друг скандал и аз виждам тук доклада на ЕФСА по този последен скандал от различни години. Много доклади. Тези доклади пише, че появата е много слаба на хората в Мартиника и Гваделупа са били изложени на това вещество, имат високо ниво на заболяване от рак на антибите. Това са един от най-големите скандали. Това показа Медиапарт в своите документи, които изнесха. Това е най-големия здравен скандал във Франция. Знам, че се използва от Франция без разрешение от Европейския съюз това вещество, но ние отговаряме за здравето. Става дума за обществено здраве. Затова трябва да може да задаваме тези въпроси. Има политически последствия от това и трябва да се поема отговорност. Мерси, месье Маржи, месье Таразон. Благодаря за въпроса. Ще започна с първата част за глифозата. В оценката от ЕФСА за токсичността се осветяват, осветляват всички ефекти. Въпросът е кое задейства токсичността за е, хората. Няма канцерогенни ефекти. Това е заключението. Токсикологичните оценки сочат това. Освен това, направихме сравнение за излагането. Публикувахме това изследване и там са публикувани всички употреби в Европейския съюз, включително и вноса на, на храна от извън Европейския съюз и нивото на излагане в най-лошия сценарий е 10% от токсикологичните референтни стойности. Тоест допълнителен фактор от 10 в сравнение с допълнителен фактор 100, което се смята, че веществото е сигурно. Освен това направихме оценка с реални мониторингови данни – 1% от ADI беше заключението. Това е после, посланието към европейските граждани. За второто вещество оценката на ЕФСА е, се основава на използването на активното вещество. След това според законодателството, всяка държава членка е отговорна на оцен... за оценката на продукта и оценката на нивата, които съществуват. Съжалявам, но нямам подробностите и бих обсъждал с вас всички подробности, но оценката на ЕФСА за активното вещество трябва да се види във връзка с оценката на държавите членки, които са отговорни за разрешението за допускане и оценката на веществата. Е, оценката на държавите членки не са част от нашето заключение. Ние не сме получили досиетата на продуктите. Ние имаме данните за активните вещества, но нямаме досиетата за тях. Виждате, че има разминаване от оценката на различните нива и елементите. Заповядайте. Днес сутринта в комисията НВ ни бе представено едно изследване за прилагане на е, регламент 1107 от 2012 година. Беше много интересно. Говори се за това, че държавите членки имат различни капацитети за персонала, капацитети за знание, и имам тук два въпроса. Най-напред, до момента предприятията на дадена държава членка е можело да се изберат сами каква да е оценката на риска. Въпросът към ЕФСА е, трябва ли да останем в същата система? Не трябва ли системата да се преосмисли? Но ако се запази системата, не може ли, не би ли трябвало не предприятието да избира кой да прави оценката, а ЕПСА да реши какъв е капацитета на страната. И втория въпрос. Има много големи разлики в качеството на оценките. ЕПСА забелязала ли е тази разлика, че Различни оценки от различни държави членки се различават по качеството, защото това има огромно значение, значение за човешкото здраве, за екологията. Значи, не става дума да се позовават, да се назовават страни, кажете само има ли разлики. И на следващо място Явно компетентните органи в държавите членки имат недостатъчна апаратура, недостатъчни човешки ресурси. Може би в такъв случай трябва да подобрим системата. И въпросът ми е, има ли размишление за това да се създадат по-малки звена с по-добро разпределение на работата? Така че да се облегчи натовареността на националните системи. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на Евса на господин Таразона. Uh, По отношение на капацитетите за да, на държавите членки, основ, единствената информация се отнася до оценката на активните вещества. Значи, за капацитета за оценка каквото имаме за активните вещества, това е партньорската проверка от ЕФСКА. Така че за всички случаи, във всички случаи имаме нужда от подобрение на оценката, направена в държавите членки. Хубаво е да има хармонизация между държавите членки, всички държави членки участват в процедурата. Ние сме прозрачни. Ние публикуваме крайната оценка и подобренията. В някой случай има повече подобрения – отколкото в други случаи, благодарение на партньорската проверка. Така че системата е наистина много важна по отношение на качеството. ЕФСА участва тук. Ние нямаме информация за капацитета на ресурсите на държавите членки. Това не е част от нашата оценка но това, което е важно да се подчертае, е, че за активните вещества има, качество, има разлики в качеството, но чрез партньорските проверки на ЕФС включваме всички държави членки. И ние работим с 40 учени в областта на пестицидите. Те отговарят за координиране на процедурите в държавите членки. Те работят с допълнителни експерти над хиляда на брой от държавите членки. Една оценка продължава около една година и работата включва експертите на ФС плюс над хилядата експерти от държавата членка. членки. Ние смятаме, че това е една голяма мрежа от експерти, които могат да покрият всички аспекти на загрижено свързани с околната среда. Е, това беше един отговор. Аз обаче попитах и дали и за бъдеще предприятието може да прави своя избор само или пък ЕФСА да взима това решение. Не казахте нищо за това и не казахте нищо за разширяването на националната система, т.е. за създаване на допълнителни по-малки звена. Е, зададох три въпроса, очаквам три отговора. Да, благодаря. Аз ще подкрепя Хосе и ще отговоря на втория въпрос – ние не може да вземем решение. Това е политическа дискусия дали заявителя трябва да има възможност да избере държавата членка или не. За, ре, за допълнителното разрешение, за разрешаването, процедурата на разрешаване, за втората разрешаване, е, може да има свободен избор, но ние сме по принцип неутрални за избора на държавата членка, която дава разрешение. Е, всичко зависи от капацитета на държавата членка и а, дори държавата и да комисията да трябва да вземе решение, те трябва да вземат предвид капацитета и възможността на дадената държава членка да проведе е, оценката. Ако ние в процеса на партньорска проверка анализираме допълнително първото изследване, то резултатът и желанието е винаго да има един хармонизиран крайен европейски резултат. Сега следващия въпрос, той е също политически. Това, което ни предлагаме ние в рамките на РЕФИТ ние предлагаме подобряване на процеса на разрешаване, т.е. да има един организиран процес за цяла Европа, но все пак държавата членка трябва да вземе решение, но на базата на, едно, на една хармонизирана база данни, която съдържа всички данни от всички държави членки. Това е нашето предложение. Ние предпочитаме тази идея, вместо да се създават допълнителни по-малки звена. Merci. Monsieur vous voulez compléter la... Искате ли да допълните? Uh, we also heard... Благодаря. Ние също имаме данни от експерти, които изразяват загриженост, че не всички държави членки имат съответния капацитет да проведат тези тествания. Ние също подкрепяме това, което чухме току-що. Би било разумно да има една обща европейска дискусия, да има споделяне на данни. Е, това ще подобри вземането на решение. Мисля, че нашето чувство е, че нещата ще се подобрят, ако заявителят може да избира сам. Това ще допринесе за по-висока прозрачност и така може да се справим с този проблем. Е, към предишния въпрос за малките и средни предприятия. Ние също предложихме предварителни срещи да помогнем на малките и средни предприятия за провеждане на по-добри проучвания. Ние предложихме по-добра база данни, така че т.е. база данни за продуктите за растителна защита и други вещества. Мисля, че има някои неща, които ние предлагаме. Те не са радикални, но те могат значително да подобрят ситуацията. Мерси, Благодаря, звучи разумно. Така може да приключим и работата си. Барт Стас. Благодаря. Аз искам да се върна на първия си въпрос. Как става така, че може да се получат различни резултати? Господин Портие, когато вие правите изследване на, гли... Е, е, изследване на глифозата и виждате и, и правите оценка, която сочи, че има при царевица и при плъхове, тумори. ЕФСА казва да, добре, но резултатите не са съотносими, не са кохерентни. Това е реакцията на ЕКА. Как ще реагирате на това, господин Потие? Защо вашите данни и вашите изследвания, вашите резултати, защо те са от една страна съотносими, от друга не? Още един друг хубав, добър въпрос. Ще ви кажа как се получава това. А когато анализираме суровите данни, Аз анализирам всичко, което видя, че е положителен резултат. Използвам стандартен тест, трен тест, т.е. Това, всичко това, което се използва от е, Американската програма за токсикология. Аз трябва да създам този тест. Той е създаден в протечение на години. И моето предположение, моето твърдение – е, че агенцията разглежда суровите данни, но не ги анализира. И тъй като те се осланят на бизнеса и на анализа на бизнеса, който е сравнителен те тест, тренд теста, статистически погледнато, е най-надежден но всички тестове съдържат възможност да се стигне до фалшиви позитиви, но трен теста е в тази смисъл най-надежден, Има най- дава най-големи възможности. А, насоките на ОСР тук не дават големи възможности според тези насоки се дават е, човек може да реши как да анализира определените данни. Провеждат се един и същи тип изследвания и те се анализират по един и същи начин вие трябва да ги анализирате за дадена популация, така че знае се какво се прави, но агенцията по принцип изисква определени тестове, които трябва да се са задължителни, които трябва да се направят. Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря. След отговора на господин Платия искам по-подробно да обясня какво точно сме направили – Първо, държавата членка докладчик, която изготвя доклада за глифозат, колегите от Германия в случая, са направили повторна оценка на данните в своя доклад. И тази повторна оценка, чисто статистически, се възползва от методите, които използва господин Платие. Това е взето предвид от Комитета за оценка на риска извършен надзор. Дори имахме специално заседание с колегите от ИАРК, където преразгледахме и статистиката и повторната оценка. Смятахме или смятаме, че сме провели черпателна дискусия по статистиката, включително и статистиката по първоначалните данни. Това бе направено заедно с колегите от Агенцията за рака. Ако ми позволите, Рядко в професионалната си кариера използвам образованието си. Аз съм математик. Теория на вероятността е моята специалност. Това е теорията, върху която почива статистиката. Преподавал съм в Нидерландия и Германия статистика, преди да се присъединя към Европейската комисия. Ако има три числа, едно, две и четири, може да се приложат две статистики. Едната се нарича осредняване, а другата медиана. Осредняването е 2,3, медианата е 2. Същите данни с два статистически модела ви дават две различни стойности. И няма нищо погрешно все още. Това, което искам да кажа е следното. 2 и 2,3 сходни ли са много или са много различни? Всичко зависи от контекста на тези числа без да навлизам в подробностите на статическата техника, които са валидни, тези, които спомена господин Портие и другите статистически техники, които се препоръчват в указанията, отново също валидни статистически техники. Въпросът е какво ни казват резултатите от тези статистически методи. Различни ли са 2 и 2,3? Нашата оценка с този подход за тежестта на доказателствата разглежда числата, постигнати по, токсич... по статистически път и се взема предвид токсикологията, която идва от данните, за да се види дали тези статистически резултати са различни или не. В този случай, да, те имат различно значение, което показва, че данните не са ясни. Или поне много ясни. Комитета за оценка на риска не смята, че резултатите от анализа на трендовете е ясен положителен резултат, но има тенденция в данните, което води до заключението има нещо, което се случва. Този подход, който почива върху доказателствата, и тук ще отворя скоба, ако имате едно проучване, което е много ясно и положително, то тогава критериите са изпълнени. И ако има много проучвания, които са негативни, те няма да бъдат по-силни от едното положително. Проблемът идва обаче, когато положителните резултати не са достатъчно ясни. Ето това тук е случаят. Част от статистическите техники, които се прилагат, примерно осредняването, което води до, до 2, което води до заключението, че няма причина за безпокойство и други статистически техники, като медианата, водят до заключение 2,3, което е съвсем леко положително. Вземат се тези числа и се слагат в контекста на данните и се казва как да разбера тези стойности. И ето тук вече този подход с а, на доказателствата влиза. Анализа, който нареках анализ на тренда, не дават обяснение в другите данни или не намират, извинете, обяснение. Като биха подкрепили това, което четем в статистиката. Намираме много доказателства в другите данни. Нещо като случайно, случайност – ако има 20 статистически метода, поне един от тях ще бъде по-положителен от другите. Това е много вероятно. Опростявам дискусията на колегите в комитета за оценка на риска и не искам по никакъв начин да омалуважа дискусиите в ИАРК или научната работа на господин Поетие. Но когато събереш много учени на едно място и то учени, които имат достъп до всички данни и обсъдят това с Международната агенция ЯРК, този подход, който се казва, да, имаше нещо обезпокоително, но не се смята достатъчно, за да отговори на критериите. И ето тук вече може да обсъждаме какво означава това. Но отново не забравяйте, че това са същите хора, които са класифицирали 285 химикала през последните 10 години. 30% от тях са положителни за карциногенност, така че те имат опит в определянето на това, кога има ясно доказателство, когато, кога сме почти напълно сигурни кога нещата са много неубедителни и не можем да отговорим на ясните критерии. Извинявайте, господин председател, че толкова дълго говорих, но сметнах, че е необходимо да обясня, че не пренебрегваме работата на господин Портиер. Портие. Уважаваме го, но нашата информация е различна. Проведахме дълги дискусии с експертите, имаме критерии, които са много ясни Нужни са положителни доказателства или доказателства с положителен знак, за да се стигне до такова, такава класификация. Разумно. Благодаря, господин Таразона. Искате ли да допълните нещо? Да, що се отнася до карциногенността, ти бе обяснена. Аз отговорих на въпрос на господин Портие. Ние разгледахме необработените данни. Ще дам друг пример. Предложението на индустрията не се говореше за така наречената критична референтна доза. По време на процеса на ЕФСА ние отидахме, се обърнахме към конкретните проучвания и само така можехме да направим оценка. Преминава се през необработените данни, модифицират се заключенията на определени изследвания – В някои от изследването е имало проблеми, тъй като е имало крат, кратко излагане, променят се заключенията и тогава вече се предлага тази критична референтна доза, която използва ЕКА. Това се прави посредством на обработените данни и ако го погледнете, това може да се направи. Как сме минали изследване по изследване, с различните необработени данни сме стигнали до тези заключения. Месье Портие? Господин Портиер. Не съм съгласна, разбира се, с част от казаното. Ще засегна няколко момента. И ЕКА, и ЕФСА са пропуснали 40-50% от туморите, които аз открих. Аз не съм виждал целият им анализ и мога да стигна до заключение, че не са стигнали до всеки един открит рак и не са направили повторен анализ. Защото тогава е ясно кога има положителна стойност и кога не. Опростяването на средна осреднена стойност и медиана е прекалено опростено за сложността на темата. Аргументът, че няма последователни тенденции в данните, се, права, се прави с субективни аргументи, вместо да се направи един анализ, за да се види дали има една постоянна тенденция в данните. Това са методи, които могат да се използват и това може да се покаже. Добре е да се направят такъв тип анализи, за да се отговори на тези въпроси а не да се правят те субективно. И накрая има ограничения на тези указания. Каза го в самото начало в своето изказване. Има елементи, които като учен, аз смятам, са използвани по неподходящ начин, за да се намалят или свият положителните находки, не само при рака, в целия документ и в други сфери това е направено. И това трябва да бъде коригирано. Това е една проста корекция в указанията на ОИСР или други. Ако аз можех, като директор на ЕФСА или някоя друга агенция, и при мен дойде учен с такива безпокойства, това, което аз щях да направя, е да събера група независими учени, които не са част от моя процес, бих им представил този казус, би ги накарал да дадат препоръка на борда в моята организация и тогава да го обсъдя вече с моя борд. Тези въпроси трябва да бъдат разрешавани, тъй като те от само себе си няма да изчезнат, пък и аз не възнамерявам да изчезна. Господин Орл. Yes, thank you very much. And I... Благодаря. Разбирам, господин Поетие. Портие, извинете. Не поставям под въпрос е, отличната ви научна дейност. Ако погледнете документа, който е публикуван на 17 декември 17 година, документ от 200 страници, който се занимава само с карцигеността, карциген, карциногенността, извинете, на глифозата, виждате различните тенденции – и в крайна сметка, ако ми позволите, аз не съм експерт по темата, но в крайна сметка всичко опира до старите въпроси. Статистическа значимост срещу биологическа релевантност. И смятам, че ето тук вече, както казваме на немски, е, е се крие заека сред чушките. Е, чисто статистическа значимост. Обаче след това и ние, и ЕКА, и ЕФСЕ, и вие, и във вашата агенция, и канадската агенция, които стигнали до същите заключения, питате, дали това, което виждаме, е значимо и биологически релевантно. И там има вече експерти. Над 100, мисля, че около 500 учени по цял свят казват, че биологичната релевантност не е убедителна – Господин Хансен се опита да го каже това малко по-рано. Да, има известни безпокойства, но биологичните елементи не са убедител... убедителни, за да се стигне до класифициране. В науката това е въпрос от край време. всякакви видове лези и така нататък. Е много добре записано. Стотици учени го твърдят, две европейски агенции също. Thank you for being um, so understanding, Mr. Chairman. Um, I... Благодаря. Оставам с впечатление, че вие не вярвате, че съм разгледал биологията тук, но аз тогава ще ви отговоря, че съм положил усилия да разгледам връзката между туморите при мишките и при хората. Минах през всички лези, разгледах ги, видях релевантните. Двата основни рака, които се откриват, лимфоми и другият, нямат прекурсорни лезии. Така че не може да се използва този аргумент. И всички тези аргументи не могат да избягат от факта, че част от процедурите, които използвате чисто статистически или биологически, не са подкрепени от доказателства и много лесно могат да бъдат коригирани. Мерси. Euh, Надявам се тази вечер да се разберете. След това. Госпожа Ривази. Е, апре, мадам Аюзо. След това госпожа Аюзо. Е, Аз искам да се върна на това, защо сме се събрали тук. Искаме защита на здравето на европейските граждани. Аз какво разбирам? Че не може нищо да гарантираме. Защо? Защото това е записано в регламента, ако ЕФСЛ разследва само активното вещество, тогава продукта също трябва да отговаря на изискванията. Вие на ниво Европейска комисия казвате, глифозатът не е канцерогенен, обаче ще забраним коформуланти Два. Защо? Защото са опасни. Тоест, става опасно, казвате вие. 146, казваме, спираме го, 146 продукта, се казва във Франция, заради това. Има разлики в отделните държави. Една казва чудесни са, Германия може да има нещо друго и така нататък. И след това това означава, и това всъщност е много важно и за нашата комисия, че не може да гарантираме защитата на здравето на хората. Ще ви дам един друг пример. Метуат. Един пестицид, който Франция забрани а, заради това, че водеше до токсичност за деца, които ядат череши. В началото ние го забранихме. След това Испания, малко след нас. Там има разлика, разбира се. Всяка страна е различна. И сега вече цяла Европа, с изключение на България. И Турция е разрешено. Сега Турция се чуди дали да не го забранат също. Ето вижте. Европа не хармонизира. Оставяме много в ръцете на държавите членки и те могат да си правят оценки. И вие сте доволен, господин Урл, защото искате да имате все повече експерти. Ако искаме ЕФСА да анализира продуктите, то тогава ще имате повече пари, повече експерти. Чудесно. Може да вземем пример и с ЕКА. Те правят проучване за биоцидите. Но това е продуктът. Защо го правим за биоцидите, а не го правим за пестицидите? И няма да имаме такива скандали, като хлор декот и други в Мартиника, където просто от е, гледна точка на общественото здраве е пълен скандал. Технически въпрос имам. Как така допустимият дневен прием, който се използва във всички държави членки, почива върху активното вещество, а не почива върху продукта? Имате проучвания. Например, едно от тях, които показва, че коформулантите могат да направят така, че да стане 100 пъти или 1000 пъти по-токсичен продукта от активното вещество. Тоест, виждате го това. Това е доказателството, което свежда до минимум канцерогенния ефект и така нататък на активното вещество на глифозата. Така че, може да кажете, това не отговаря на нищо. Вие сте учени, защото изчисляваме го върху активното вещество, а не върху съставните съформуланти. Имаме доказателства, че не защитаваме гражданите, тяхното здраве, що се отнася до пестицидите. Благодаря. Благодаря, господин Таразона, от името на ЕФСА. Що се отнася до оценка на продуктите, законодателя е този, който решава. Един от ключовите елементи, които споменахте за оценката в диетата, т.е. в храната, са останки или отайки от активни вещества от различни продукти. Така че оценката е за потребителя. Трябва да почива. Тя и се прави върху активното вещество и всички други метаболити, които може да се генерират от веществото. Това се прави, това е съвсем логично и научно издържано. Що се нас до самите продукти? Фермерът или жителят, който живее в тези изоли, може да е изложен на тези продукти. Затова е нужно да се направи едно а, а, изследване на критичната доза. Това е част от проучването на държавите членки. Те правят. Вие го чухте, когато направихте изслушване с държавите членки. Трябва да се направи разграничение между оценката на активното вещество, тя е задължителна и за околната среда, защото то може да идва активно същество от различни продукти и се допълва с оценка на продукта. Не казваме едното или другото. Чисто научно логиката е да има и двете. Въпросът е вече в законодателството. В момента има разделяне на оценката. Едната се прави на европейско ниво, другата е на държави членки. Законодателя го е решил и ще продължи така. Разбира се, можете да го промените, ако искате. Благодаря. Искате ли нещо да добавите? Съвсем набързо. Да, благодаря. Нека да разкажа нещо за регламента за биоцидите. Там има компонент разрешение от Съюза. Може да се поиска разрешение на ниво Европейски съюз за биоцидни продукти. И е, след това даваме резултатите на Брюксел и тук се решава. Много е трудно да има междинна стъпка между разрешението на активното вещество и разрешението на продукта. И да се сложи някаква граница. Ако трябва да заложим за биоцид такава горна граница за излагане на продукта, то тогава това, което ще правим всъщност, е да правим разрешение на, за продукта на европейско ниво. Така че от гледна точка на биоцидите е много трудно да се направи междинна стъпка. Ако искате да заложите горна граница е, стойност не само за активното общество, но за целия продукт, то тогава работата, която трябва да се извърши, е почти същата като разрешение на ниво съюз. И за това Европейската комисия, която разработи регламента за биоцидите, да излезе с компонент разрешение на ниво съюз. Благодаря. Мерси. Мадам Аюзо. Госпожо Аюзо. Много ви благодаря и съвсем накратко. Исках да се върна на това, което преди казах и това, което ми отвърна директора на ЕКА. Искам да го попитам защо не се работи като ЕМА по отношение на заявителите и също така аз ви дадох пример с този тест за безгръбначните и за това, че трябва да се прибегне към предприятие, което вече разполага с резултатите от тестовете. Но ЕКА вече обясни, че тук има и въпрос на конкуренция. Това не са лесни въпроси. Yes, thank you. Um, yes, Господин Хансен, да, наистина. Ние предоставяме съвет и по рич и при биоцидите на потенциалните заявители. Искаме да сме сигурни, че и при биоцидите, и при заявителите по рич, те знаят каква информация се очаква от тях, за да последват достатъчно ефективни дискусии. По втория въпрос, да, когато искаме тестване по РИЧ, ние изискваме от регистранта да извърши теста. Като казвам ние, имам предвид задължение на ЕКА, възложено по регламента РИЧ. Съгласно РИЧ, ако ЕКА установи непълнота на данните, ние сме задължени да поискаме от регистранта извършване на теста. И ако ми позволите още един коментар от моя гледна точка по въпроса за ресурсите в нашата работа, наистина виждаме доста големи разлики между държавите членки – и ресурса, който се отделя за програмите за химикали. В крайна сметка това не се отразява на нашите становища, но със сигурност се отразява на леснината, с която се минава през нашите процеси. Защото се търси компенсиране при държавите, които нямат ресурс.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 благодаря на колегите, благодаря на всички, които са тук и които говориха. Всички поставени въпроси бяха важни, но в крайна сметка ми става ясно, че ние, законодателите и парламентаристите, сме тези, които трябва да вземем решение по нивата на използване на определени продукти – в Европейския съюз. Казва се, че ние сме тези, които можем да променим нещата. Но за да го направим, трябва да имаме доверие в агенциите, които ни дават данните. Така че топката отново е във вашия терен. Оставам до някъде с впечатлението, че това, което чухме, беше презентации, от които се разбира, че ЕФСА не извършва истински собствени оценки. Създава се също така чувството за много силна връзка между агенцията и индустрията. Експертът ни представи резултатите за глифозата и се видя, че тези резултати идват пряко от индустрията, защото цифрите бяха точно като тези на дружествата. Става дума за най-обикновено копиране. Това ме притеснява. Има и още нещо. Имам чувството, че ЕФСА и ще ме извините, ако съм толкова пряма, се остава да бъде подведена. Създават се някакви димни завеси и за това ще кажа не, не съм доволна, не се чувствам спокойна, мисля, че трябва да проведем истински дебат с вас. Вие трябва да бъдете далеч по-независими. Господин Урф, благодаря ви. Мисля, че вие зададохте не толкова въпрос накрая, колкото да изразите пожелание. Странно ми е, че винаги когато ЕФСА излезе със становище, както при неоникотиноидите, никотиноидите, Една част от обществото казва, това е добро становище, защото защитава пчелите и други опрашители. Тогава се казва, ето ЕФСА е орган за оценка на риска, комисията веднага трябва да последва становището на ЕФСА, защото ЕФСА е доказала опасността за пчелите. Мога да ви дам и други примери. ЕФСА излиза с становище, това становище се аплодира и се определя следователно ЕФСА като най-надежния орган в Европа в това отношение. Когато обаче същите тези хора с същата методика, същото, същата независимост същите качества проучват глифозата и излизат със становище, което не отговаря на очакванията на част от обществото, тогава ЕФСА я опрекват, че е много близо до индустрията, че копира техните данни и какво ли не. Ние оборихме тези обвинения едно по едно. Каним ви, елате в Парма. Нека ви обясним как работим ще ви убедим, че имаме една от най- строгите системи за избягване на конфликта на интереси. Съжалявам, че го казвам пред колегата от ЕКА, но това е така. Експертите ни обслужват единствено обществения интерес. И не знам какво повече трябва да направим, за да ви убеждаваме, когато не ви харесва нашия резултат. Това е проблема. Когато политически не приемате нашия резултат, ние изведнъж ставаме проблем. А когато е, той ви се харесва, ставаме герой. Мисля, че трябва да се отнасяте справедливо към ЕФСА. директор, не Господин директор, моля ви, не се безпокойте, вие си вършите работата през месец ноември. Също така ви чухме, може би, би било добре наистина да имаме някакъв независим арбитър, който преценява дали има конфликт на интереси, защото иначе, разбира се, ние чуваме вашите думи, отбелязваме ги, но няма как да стигнем до заключение, защото имаме миналото, настоящето, но и бъдещето. Ние имаме нужда от някаква гаранция. Става дума за здравето на европейския гражданин. Има какво да се подобри. Аз не искам вие да поемате отговорността за миналото, но трябва да се подобрят някои страни. Благодаря, госпожо Макинтайр. Благодаря ви. Госпожа Ривази е права. Ние сме тук, за да защитаваме гражданина. Всички се водят от това разбиране, но трябва също така да сме сигурни, че нашето отношение е достатъчно отговорно и подхождаме пропорционално, без да вдигаме тревога. Аз се притеснявам от това, че като чили някой искат оценката на възможните канцерогени вещества да се прави въз основа не на реалния, а на преценения риск. Но направим ли го, това означава да забраним кафето, шампана, шампанското, извинете, голаша, прошутото, белгийските пържени картофи, ще забраним на хората да се пекат на слънце. Изобщо много продукти ще се окажат забранени. Трябва все пак да запазим някакво чувство а, за пропорционалност. Има много вещества, които са потенциално канцерогенни, но те не могат всички да бъдат забранени. Благодаря, господин Омаржи. Благодаря. Аз се връщам към интересния паралел и това, което ни занимава при глифозата. Доколкото си спомням, 79-та година Сирк реши, че не разполага с достатъчно информация, че хлордекон, този продукт, е опасен. След това САЩ, имайте предвид, че САЩ вече беше забранил този продукт, докато сега СИРК решава, че глифозата е потенциален канцероген. А агенцията, която е нашия орган по безопасност на храните, казва, че това не е така. Следователно е наистина трудно да стигнем до някаква сигурност. Но в Европейския договор е залегна принципа на предпазливост. Този принцип би трябвало да ви води. Аз, като ви слушам, оставам понякога с впечатлението, че в крайна сметка логиката, която преобладава е най-вече защита на економическия и индустриален интерес, а не на европейски гражданин. Когато има много сериозни съмнения, както това се оказа при глифосата, мисля, че принципа за предпазливост, отразен в договорите, трябва да води всички, включително и тези, които вземат решение за забрана на дадено вещество – благодаря. Искате ли да отговорите на двата последни въпроса? Господин Ору. To, the, Накратко ще отговоря на последния изказал се. Ние можем да ви представим изчисление на риска и на възможната несигурност, породена от риска. Но това, което не бива да правим, е да прилагаме принципа на предпазливост в науката, защото този принцип не е научен. Тук вече става дума за политическо решение, а не научно. Науката може да ви изчисли несигурността но оттам нататък се решава дали да се прилага принципа на предпазливост или не. Ние обаче не бива да смесваме тези две понятия, защото така ще стигнем до много голям проблем. Като хора, които управляват риска, вие можете да прилагате понякога този принцип на предпазливост, но учените не бива да го правят. Нека ви напомня, че в 17.30 трябва да приключим накратко. Нека кажа, че хлордон не е авторизиран като пестицид в Европейския съюз. Беше забранен повече, преди повече от 10 години. Да, но въпреки това е наистина невероятно това, което чувам. Мартиник и Гваделупа са в Европейския съюз и не може да казвате, че клордекон не е използван в Европейския съюз. Използва се от Франция по решение на Франция в Европейския съюз. Имам предвид Гваделупа и Мартиник. И Мишел Ривази е абсолютно права. Ние изобщо не сме съгласни с вас, що се отнася до принципа на предпазливост. Става дума за обратимостта на риска. Мишел, последно на бързичко: Ви, вие би трябвало да се поправите. В науката също може да се прилага принципа за предпазливост, когато рискът е необратим. Знаете какво се казва в регламента. При заявка за авторизиране на дадено вещество има данни, които не се получават от индустрията. И трябва да се направи препотвърждение. Как може да позволите дадено вещество, след като липсват толкова много данни по отношение на въздействието върху водата, върху някои животни? Ако се приложи принципа за предпазливост, тогава, когато индустрията не предоставя всички необходими данни, не се издава разрешително. Благодаря. Нека ви напомня, че накрая трябва да направя и заключенията. Господин Хансен една минута и господин Ларс една минута. Накратко ще отговоря. Направения коментар беше отправен към ЕКА заради връзките ни с индустрията – Не знам как можем да ви убедим, че това, в което ни обвинявате като близост до индустрията, просто не е вярно. Надяваме се да го разберете. Ние ще направим необходимото, за да се случи това. А за принципа на предпазливост ще кажа, че комисията ни е помоля да направим своето своя преглед, за да се види как прилагаме принципа на предпазливост и как може по-добре да се изпълнява това, което комисията е заложила още 2001 година. Нашето разбиране е, че трябва благодаря, прекъсва председателя. Съжалявам, господин Нарс, една минута само. Накрая ще кажа това, с което започнахме. Видяхме, че дискусията е разгорещена. Целта на нашия доклад беше именно да намали малко напрежението, да се върнем към научните становища. Може би е добре пак да погледнете доклада. Ние с удоволствие бихме обсъдили всички тези проблеми, за да имаме един по-спокоен дебат. Благодаря. Мисля, че дебатът е много богат и достатъчно спокоен. Искам да кажа само следното. Много благодаря за днешния дебат. Дебата наистина е ползотворен и богат. Има проблеми и това го виждаме. Имаме проблеми с а, рака на дебелото черво, ранния пубертет и множество други. Също така, 80% от насекомите в Европейския съюз са заплашени от изчезване. Виждаме какво се случва и с лекарствата, проблемите на пчеларите. Тази ситуация наистина неприятна и нещата се влушават. Ние сме убедени, че това, което казвате е така, но а, изявленията са като обясненията в любов. Ние си задаваме въпроса доколко това е наистина така. Необходимо е да чуем разумните доводи. Говорим за риска, за принципа на предпазливост. Всичко това са въпроси в сърцевината на нашия дебат, но ние трябва да поемем своята отговорност и да направим следващата крачка, за да можем да дадем гаранция на тези 500 милиона европейци. Много ви благодаря за работата, за изказванията. и се надявам през следващите седмици наистина да работим с колегите много ползотворно. Благодаря много на преводачите за това, че ми дадоха две минути.